Good afternoon. You're welcome. Добър ден. Добре дошли на следобедното заседание на нашата комисия. Трябваше да започнем с 15-та точка, но трябва да ви представя едно съобщение на координаторите и колегите във връзка с писмената процедура за предложенията за нови проучвания на нашата комисия. Темите са одобрени от политическите групи. Първо, проучване върху информацията и гражданите. Актуализация на проучването от 2004 година. Второ, проучване върху бъдещето на Евроюз. Второ, изпълнение от държавите членки на рамковото решение на съвета от 24 октомври 2008 година за борбата срещу организираната престъпност и какво може да се направи за нейното засилване. Четвърто. Проучване за необходимостта от ново европейско законодателство за използване на конфискувано имущество, придобито с престъпни, по престъпни начини, за целите, да се използва целите на гражданското общество. Шесто. Проучване за азиатската организирана престъпност в Европейския съюз. По-нататък изпълнение на Харта за основни права и въздействието и върху дейностите на агенциите, това число Frontex, Европол. Някои политически групи поискаха да се преосмисли фокуса на едно от предложените проучвания, като отправят нови предложения. Ние ще работим по тях и ще представим новите предложения на координаторите колкото може по-бързо. Сега преминаваме към 15-та точка. а не, извиня, 14-та. Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Докладчикът по тази, докладчикът работи по тази дема от доста време. Сега ще проведем втора размяна на мнения в присъствието на външни експерти. Приветстваме с добре дошли господин Сюстър и господин Дебер. Добре дошли в Комисията по граждански права и свободи. И, както казах, инициативата на господин Коелю по инициатива на господин Коели и поканихме двама експерти, които ви представих и, госп... и господин Патрик Дебер. Той е френския представител в работната група за оценка на Шенген Шевал. Най-напред ще дам думата на докладчика, след това ще дам думата на докладчика докладчиците и след това на представителите на комисията и съвета. Както обикновено, членовете на комисията също ще имат думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на онези, които приеха нашата покана да участват в заседанието на нашата комисия днес искахме да разработим механизъм за оценка, който да е усъвършенстван вариант на сегашния и да разработим една ефективна и действително европейска система. най-доброто най ще бъде да изслушаме гостите, експертите от комисията. Убеден съм, че те ще ни представят най-важните въпроси също така ще ги помоля да се спрат на три въпроса, които са особено важни за нас в момента. Първо, така, наречените, така наречения двоен стандарт. Предложението на Европейската комисия предполага а, система а, за предварителна проверка на кандидата за присъединяване и система за оценка на страните, които са вече част от Шенген. И за това първият ми въпрос е дали да нямаме единно приложение, без да се прави разлика между страни кандидатки и страни членки на Шенген. Вторият въпрос е свързан с въздействието в страните кандидатки. Не знаем каква ще бъде, какви ще бъдат последиците от лошата оценка, ако не успеят да се присъединят към Шенген. За страните от Шенген няма последица от отрицателна оценка. Ето защо моят въпрос е дали трябва да се предвидят някакви санкции за страни, вече членуващи в Шенген, ако оценката открои очевидни недостатъци, които биха застрашили сигурността на цялото шенгенско пространство. Последният въпрос, на който следва да обърне внимание, е свързан с някои колеги от комисията Либе и техния подход. Някои предлагат, когато се прави оценка на Шенген, да се използва различен набор от критерии. Критерии, които да предполагат надзор върху външните, външните граници, т.е. да се използват не само наличието на компютри, и технически възможности, но и, и други начини за измерване на доверието и надежността на системата, за да сме сигурни, че Шенген е действително сигурна и надежна система. Въпросът ми е дали ще се приемат такива критерии за гарантиране на надежност и сигурност и ако бъдат прияти такива критерии, какви ще бъдат те. Благодаря. Сега ще дам думата на експерта Мартин Шустър. Ще го помоля да вземе думата за встъпление и след това ще дам думата на следващия. Там и господа, добър ден на всички. Най-напред искам да благодаря на председателя на Парламентарната комисия по граждански права и свободи за тази възможност да представя своите някои размисли и също така да представя гледната точка на Чешката република. В самото начало искам да кажа, че Чешката република приветства предложението на Европейската комисия и преди да се занимая с трите въпроса, ще очертая предимствата и недостатъците на новото предложение, така както го виждаме. Що се отнася до основните слабости на сегашната система, те са както следва. На първо място оценката, при която държавите членки трябва да представят недостатъците и какви промени смятат да направят в основа на препоръките. В момента не може да се направи кой знае колко, когато съответната държава членка не подобри нещата. Такава една ситуация обаче влияе сериозно върху други държави членки. Ако една държава членка не спазва своите шенгенски задълженията, последиците се понасят от всички останали държави членки в крайна сметка, както сочи опита, те могат да се почувстват изкушени да въведат нови мерки, като, като проверки по е, вътрешните граници. Но политич, по този начин се поставя под съмнение политическата цел на Шенген и намалява качеството на правно гарантираното свободно движение на хора. Освен това, неспособ... неспособността да се гарантира дали основните аспекти на Шенген, т.е. отсъствието на проверки при пресичане на вътрешни граници, функционира на практика. Що се отнася до оплакванията на гражданите, можем, имаме само въпросителни. Аз, на мен не ми се не е необходимо да подчертавам нито свободното движение, нито сигурността, които са част от европейските ценности и не бива да бъдат компрометирани. Новото предложение на Европейската комисия третира тези въпроси, дори и при последващите действия може да обогати и задълбочи дискусията. Възможно е да се започне дискусия по времено преустановяване на членството в Шенген в случай на сериозни недостатъци, но ще се върна на този въпрос малко по-късно. Като европейски гражданин аз приветствам новата възможност за оценка на, подношение отношение на вътрешните граници, така както се предвижда от член 12. Европейските граждани имат право на свободно движение в шенгенското пространство пространство и опазването на това право трябва да е предмет на механизъм за оценка. В допълнение, като представител на държава членка, изменението на този член трябва само да гарантира участието на експерти на държавите членки, освен длъжностите лица на Европейската комисия без да навлизам в твърде много подробности, ще спомена само няколко положителни елементи в предложението, например системното използване на анализа на риска от страна на Frontex или възстановяване на разходите на държавите членки, редовното предоставяне на информация на Европейския парламент или взаимодействие при предоставяне на информация в различни области. Заслужава си да споменем и други, и други притеснения, които са общи за някои държави членки. Искането за запазване на сегашната практика за да се търсят най-добри практики при прилагане на законодателството на Шенген и практическо изпълнение на новия механизъм, което да не започне преди 2014 година, когато ще приключи 5 годишната програма. Причината е, че сегашната 5-годишна програма ще приключи в края на 2013 година и има убеждението, че, трябва да, че правилата трябва да се прилагат еднакво към всички държави членки новата програма трябва да започне в основа новите правила. Сега да изразя някои, да представя някои съображения по други интересни аспекти, споменати от господин Коелю. Първо, различните механизми за оценка за страните кандидатки и държавите членки. Аз мисля, че в духа на семейния бизнес трябва да се вземе решение дали дадена страна е, отговаря на критериите за присъединяване към шенгенското пространство и страните, които са длъжни да изпълняват законодателството, условията трябва да бъдат представени ясно предварително и не могат да бъдат променени е, само по този начин ще се гарантира принципа на равно третиране. За да се гарантира спазването на едни и същи критерии, сегашния инструмент за оценка, т.е. каталога за правилно приложение на шенгенското законодателство, трябва да се запази. При всички случаи съществуването на Комитета по комитология и работната група на съвета не е нищо ново. Подобна практика съществува и в други области на шенгенското сътрудничество, като например при издаването на визи има работна група по визите и комитет по визите. По евентуалните санкции при наличието на недостатъци по-ефективна процедура, за да може недостатъците да бъдат отстранявани. Е препоръка, която можем да направим за тази цел приемането на нови правила, които да доведат до, спир, до временно прекратяване на членството, както и на нефинансови санкции това може да доведе до известни практически затруднения, но трябва да се запазва взаимното доверие и всяка държава членка трябва да се чувства длъжна да спазва задълженията си. За съжаление, при сегашната практика санкциите са свързани, сегашната система на санкции не дава достатъчни резултати. Сега за въвеждането на нови допълнителни критерии, тук трябва да осъзнаваме факта, че говорим за механизъм за оценка на шенгенското право. Ето защо оценката трябва да се съсредоточава върху мерките заложени в достижението на правото от Шенген. Разбира се, бъдещото разширяване на обхвата на оценката не може да се изключва по принцип. Стига обаче да не излизам извън рамките на достижението на правото от Шенген. При организираната престъпност, очевидно ние имаме нужда от механизъм за оценка, но не предварително. В заключение, само ще подчертая, че сме в началото на разискванията и някои други основни аспекти на предложението по отношение на правното основание, участието на Обединеното кралство Ирландия, ролята на комисията са въпроси, които ще бъдат обсъждани от работната група. И предстои да видим какви ще бъдат резултатите от по-нататъчните разговори. Благодаря, господин Сюстр. Сега господин Патрик Дебер, представител на Франция в групата. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да ви благодаря за това, че дадохте възможност на един френски специалист да изрази позицията на представляваната от него страна. Ще отговоря и на всеки от въпросите ви, аз ще направя експозе по френската позиция, като то ще се опира върху пет основни пункта. Ще направя и предварителни бележки, в смисъл, че се отнасяме положително, разбира се, към новия механизъм, предложен от комисията. Но смятаме, че на този етап той може би трябва да бъде по-амбициозен. За да донесе по-сериозна допълнителна полза в процеса на оценка по Шенген. Първото, към което трябва да се стремим с този нов механизъм, е наистина да бъде укрепена ролята на комисията. Това, разбира се, трябва да стане, като се вземе предвид а, натрупания опит а, в рамките на Шенген и нашия лимит d'apporter plus d'éléments de Комисията ще има възможност да привнесе повече а, важни елементи а, в анализа, а, да усъвършенства а, препоръките, а, да а, не се оставя само на държавите членки е, изработването на препоръки, както е сега, и а, е, ще позволи да се укрепи обективността на тези доклади за оценка. Това е а, е, първата а, ос на разсъждения, а, по която трябва да се движим при разработването на този нов механизъм. А, второто желание, което бихме искали да бъде взето предвид, е да бъде придадена роля на общностните е, органи, по-важна роля на общностните органи в е, механизма за оценка по Шенген. И това трябва да стане на два етапа. Е, те трябва да участват по-сериозно в изготвянето а, на самата оценка. А, това въжи не само за Фронтекса, но и а, за Еврожуст и за Европол. Те имат място в този процес на оценка. Сега в подготвителната фаза смятаме, че Европол и Фронтекс могат да помогнат за анализ на риска. Да кажем, заплаха от миграционен натиск от гледна точка на Фронтекс и за заплаха от организирана престъпност от гледна точка на Европол. А след това те могат да окажат подкрепа и при посещение на място, като имат възможност или следва да имат възможност да се включат в общия процес на оценка. Третия ориентир, на който бихме искали да се наблегнем, е свързан с нещо казано от господин председателя – в момента, когато се констатират нередности или недостатъци, повече или по-малко тежки, в изпълнението на изискванията за шенгенското пространство, няма реални санкции в резултат на подобни констатации. Разбира се, винаги съществува възможността комисията да образува съдебно производство за неизпълнение на договорните задължения на съответната държава членка. Но иначе практически възможно съществува само за нови посещения. Няма възпиращ ефект тази мярка. Когато при предходно посещение или оценка са направени препоръки и те не са били изпълнени по удовлетворителен начин. Затова сме на мнение, че трябва наистина да бъде предвидена система от санкции, за да бъде е, придадена голяма тежест на препоръките. Е, като разбира се, е, тези е, препоръки е, и санкциите ще варират в зависимост от тежестта на нарушенията. Е, ние в френската администрация в момента е, разсъждаваме за това какви е, биха могли да бъдат санкциите. Някои бяха цитирани от колегите. крайната мярка би могла да бъде изключване на държава членка от шенгенското пространство. Но за момента все още не сме е, се спрели окончателно е, на типа санкции, които бихме искали да предложим е, за този нов механизъм на оценка. Разбира се, е, своевременно е, ще вземем участие в разискванията по този въпрос, но е, за момента сме много положително настроени към въвеждането на санкционна система. Тя трябва не само да бъде насочена към санкциониране, но да има и превентивен ефект върху оценяваните държави членки. Следващия важен момент за Франция – е свързан с това е, в новия механизъм е, е, да съществуват два режима. Един за държавите членки, които прилагат изцяло шенгенското аки и този режим не се прилага а, цялостно към държавите членки, които желаят да се интегрират в, държавите, в шенгенското пространство. А, ние сме е, сред е, държавите, които смятат, е, че не бива да се създава а, разлика, не бива да се създават а, различия, различни категории на държави членки, онези, които прилагат пълноценно и онези, които не прилагат пълноценно. Не виждаме смисъл от такова разграничение. Както каза преждеговоривши, режимът е единен – е, и има единно задължение за спазване на изискванията в шенгенското пространство. Затова е, е, не бива е, да подхождаме по различен начин към страните, които не прилагат пълноценно шенгенското аки, а, в сравнение с страните, които го прилагат пълноценно. Защото тези, които все още не го прилагат, искат да започнат да го прилагат пълноценно. И във всички случаи, ако има такова разграничение, ще се стигне до снижаване на стандартите, което е неблагоприятно за цялото шенгенско пространство. Следващият пункт, на който държим, бе засегнат също. А именно необходимостта от интегриране е, в приложното поле на новия механизъм на всички аспекти, които имат значение за взаимното доверие между държавите членки, участващи в шенгенското пространство, като пространство на свободно движение. Именно от тази гледна точка на взаимното доверие, което трябва на всяка цена да бъде защитено и съставлява самата основа на свободното движение, бихме искали Освен сегашния обхват е, на оценката в шенгенското пространство, защита на личните данни, шенгенска информационна система, е, проверки на границата, контрол на външните граници, полицейско сътрудничество, да се добави оценка на надежността на процесите и нормите за борба с организираната престъпност и на процесите за, и нормите за борба с корупцията. Тоест, трябва в приложното поле на оценката да влязат всички критерии, които позволяват да се гарантира запазване в шенгенското пространство на това взаимно доверие между държавите, които членуват в същото пространство. Това е задължително и за сътрудничеството между тях. Така, господин председателю, съвсем накратко а, бих изложила нашата позиция, но разбира се, аз съм на ваше разположение, на разположение на почитаемите евродепутати за разяснение. Това са направленията, а, в които а, разсъждава френската администрация демокрация и бихме искали в този нов механизъм на оценка те да бъдат взети предвид. Той трябва да бъде амбициозен, повтарям, защото би трябвало да укрепи в известен смисъл режима на свободното движение в държавите членки на Европейския съюз, които участват в шенгенското пространство. Благодаря ви за вниманието. No. Сега думата имат комисията и съвета, ако имат желание да коментират. Може би съветът представен от госпожа Тимия Аникс? Не? Председателството? Има ли желание да взема думата? Може би съм сбъркала името ви. Сбъркал името ви. Бихте ли се представили? Съвсем накратко няколко думи а, за работата на работната група за оценка на Шенген. Аз ще направя само кратък а, обзор. Мисля, че много от вас знаят, че съветът представи своите предложения по време на Белгийското председателство. Преговорите започнаха, те са в начален етап. Изглежда, че държавите членки са готови да подкрепят всички предложения за усъвършенстване на механизма за оценка. Ще подчертая само някой от нах. Държавите членки за момента смятат, че натрупания до сега опит трябва да се използва и в новото предложение. Е, доста голям брой държави членки подкрепят идеята за е, това да се определи страната, в която да бъдат изпратени експерти. Що се отнася до повишаване на ефективността, бихме искали механизма за оценка да участва Frontex. Повечето държави членки подкрепят тази оценка. Frontex ще участва в анализа на риска и в годишната програма за оценка. Също така Следва да се отбележи, че според държавите членки балансът осъществяван между държавите членки и Европейската комисия би трябвало да се засили. В границите на Европейския съюз свободното движение на хора трябва да бъде предмет на оценка. Тук има разделение. В, е, по този въпрос има разделение в съвета. Работната група смята, че не е необходимо да се въвежда проверка от този тип. Другата е, част смятат, че експерти и от комисията и от работната група трябва да участват в тази оценка. Искам да очертая процедурата за комитология. Това предлага съветът за включване на експерти от държавите членки. Държавите членки са доста предпазливи по този въпрос и комисията ще предложи новата процедура за комитология на следващото заседание. По всичко изглежда, че държавите членки ще формулират своето становище на тази основа. Това е от мен. Надявам се, че ще могат да бъдат направени, предприяти правилни стъпки до следващото заседание и ще мога да ви представя актуална информация. Сега от името на Европейската комисия госпожа Моника Мушамер. Благодаря, господин председател. Благодаря на, иници... на, председа... на докладчика за инициативата. Хубаво е да се водят такива специализирани технически дискусии по въпроса. Ще се спра на трите въпроса, повдигнати от докладчика. Първо, различните стандарти, които евентуално биха се създали. Комисията предлага нов механизъм за оценка за втората част на сегашния мандат, т.е. след вдигането на контрола върху вътрешните граници ние имаме мерки основани на активното присъединяване. Чухме различни становища за това дали трябва да запазим първата част или да я включим. Комисията смята, че във всеки последиците биха били различни, ако една държава членка не е в Шенген и оценката не даде положителен резултат, очевидно няма да бъдат премахнати проверките на границата. Стигаме до втория въпрос, същината на предложението. Всички сме съгласни, че трябва да засилим последващия контрол. Трябват ни ефективни, ефикасни методи за преодоляване на недостатъците, за изпълнение на препоръките тогава, когато бъдат установени нередности, необходимо е да разполагаме с необходимите инструменти, за да можем да реагираме. Европейската комисия представи процедура за поименно посочване, т.е. всички да бъдат информирани за дадени недостатъци като начин за стимулиране. Можем да обмислим и други а, възможности. Могат да се обмислят а, санкции а, при, в, на последващия етап. Ние очакваме дискусията по санкциите, за да чуем конкретни примери. Що се отнася до третия въпрос, а именно разширяването на оценката, така че тя да обхване и други области, т.е. оценка на взаимното доверие, да се види дали една държава членка действително се бори срещу корупция, дали съществуват необходимите мерки за борба срещу организираната престъпност. Искам да се върна на достижението на правото от Шенген съветът разработи достиженията на правото от Шенген. Но всъщност какво представлява това? Това са мерките, които съветът смята, че са необходими, за да могат да бъдат премахнати проверките върху във вътрешните граници. Ето защо съветът ясно показва какви са инструментите. Само у нези мерки, в които според съвета са начин за развитие на правото от Шенген и опазването на пространство без вътрешни проверки по границите, това е причината, поради която оценката, механизма за оценката се съсредоточава върху оценката на достижението на правото от Шенген. И ако искаме да отидем по-нататък, мисля, че трябва да кажем, че съответното законодателство е шенгенско законодателство. Ето това е моят отговор на трите въпроса, които повдигнахте. Очаквам да чуя остатък. Очаквам да чуя дискусията. Сега давам думата за дискусия. Господин Енсио е първия, който се е записал за изказване. Благодаря, господин председател, и аз искам да благодаря на експертите, благодаря и на Карлос Коелю. Той е специалист в своята област. Подкрепям това, което той каза получих отговор на някои от въпросите, които господин Коели отправи към експертите. Искам да направя едно уточнение. Ние искаме да избегнем двойна система за оценка. Що се отнася до предложението за, изпълне, за приложението и ролята на Frontex, съгласни сме. Що се отнася до казаното от представителя на Франция за въвеждането на новата система за оценка по корупцията, организираната престъпност и така нататък, какво мога да кажа? Тези мерки могат да бъдат добри, само че те трябва да бъдат ясно дефинирани и трябва да сме наясно с това какво би представляват какво биха представлявали тези мерки. Да, да не се стане така, че да се използват за политически цели. Тези критерии трябва да фигурират в правото Ченген и то под техническа форма. Не знам как бихме процедирали. Как ще видим колко е откраднато, колко души са а, пресекли незаконно границата. А, е, мисля, и та има една а, техническа апатия, която се съчетава с политическа апатия. Тази комбинация не е много добра. Що се отнася до от мисля, че не бива да смесваме критериите за страни, които са преминали етапа на оценка. Както от законодателна гледна точка, така и от гледна точка на процеса като цяло. Не знам, не знам дали в това предложение се съдържа друго. Надявам се, че нещо се отнася до санкциите. Те трябва да бъдат да имат прогресивен характер, трябва да отразяват сериозността на нарушенията и също така, може би, трябва да се замислим преди да въведем санкции за система от подпомагане на страните, които не са изпълнили своите задължения, които не са изпълнили критериите от Шенген. Може би те не са изпълнили решенията не не по тяхна вина, защото, да речем, се е засилил иммигрантския или беженския поток. Още един момент. Не можем да, да търпим това, че някои страни ще бъдат наблюдатели при, изпълнение, при оценката на изпълнението, тъй като а, не можем да допуснем парламента да бъде наблюдател, тъй като Лисабонския договор предвижда конкретни правомощия. По отношение на корективните мерки, които се предлагат, ние трябва да избягваме ситуации, като тези, които настъпиха неодавна, когато се говореше за оценка а, на България и Румъния за присъединяване към шенгенското пространство. Господин Илчев. Аз също искам да поздравя господин Коелю и да споделя с вас, че доброто постижение на днешното заседание е свързано с факта, че освен тази чудесна конструкция, която господин Коелю предлага, ние наблюдаваме и опита на експертите от Чехия и Франция да налеят допълнително съдържание в тази конструкция. И след днешното заседание предполагам, че представата ни за проблемите, които обсъждаме, ще бъде по-богата и че някои от проблемите ще започнем да ги решаваме по-успешно. Техните усилия на експертите и на господин Коелю са предназначени да неутрализират някои предразсъдъци, които съпровождат приемането на България и Румъния в шенгенското пространство и в същото време да създадат гаранции, че тези две държави няма да станат източник на допълнителни проблеми за сигурността в Европейския съюз. Ако погледнем върху идеята за обновяването на механизма за оценка, аз бих предпочел да говорим за този механизъм именно в аспекта на неговото усъвършенстване. Господин Коелю използва такава формулировка. Той говори за усъвършенстван механизъм. Безпокоя се, някой да не помисли, че става дума за един усложнен механизъм, за един механизъм, в който доминират санкциите. Затова нека да постигнем едно съгласие днес, че работим за усъвършенстване на оценъчния механизъм, а не за неговото ожесточаване. И така стигаме до въпроса за санкциите. Тук също има един нюанс. И той е важен. Един от нашите гости експерти говори за евентуални санкции, а представителят на френската политическа мисъл, която напоследък очевидно работи на много високи обороти, говори за система от санкции. Аз мисля, че огромния процент граждани и политици от България и Румъния ще предпочетат системата от санкции вместо евентуалните санкции. Когато става дума за евентуални санкции, човек не знае какво точно да очаква като санкция и кога да очаква тази санкция като момент, като тайминг. Но когато имаме система от санкции, нещата са по-ясни и по-справедливи. Другата идея външните граници да се наблюдават, охраняват не само с компютри, но с допълнителни средства, да се правят проверки, да се поднасят анализи. Никой в България и Румъния няма да се противопостави на такова предложение. Ние самите имаме полза от това нашите външни граници, които скоро ще станат част от външните граници на Съюза, да бъдат добре наблюдавани, добре охранявани и периодически проверявани. Стигаме до най-деликатния момент. Как да се съчетаят различните критерии? Тук се изисква изключителна прецизност. Има една идея, която до този момент не е спомената конкретно. Вероятно ораторите след мен ще се спрат на нея. Тази идея се свежда до това част от механизма за сътрудничество и проверка, който визира борбата с организираната престъпност, борбата срещу корупцията, ефективността на съдебната система, да се прелее в новия механизъм за оценка на прилагането на шенгенското право. Ще ви кажа откровенно, че това може да се направи, но ще бъде един двусмислен експеримент. По принцип, класацията на държавите по степени на корупция, по ефективност на съдебната система са нещо, което винаги се оспорва. Може би аз не съм добре информиран, но не знам коя от европейските институции се ангажира с такива категорични класации на държавите по корупция, по степени на престъпността. Между другото, тези феномени, тези явления са в изключителна динамика. Ние наблюдаваме как понякога корупцията достига високи нива в развити демокрации, в силни економики, в границите на стари държави членки и затихва в някои източноевропейски държави, както и обратното. Следователно, този механизъм за сътрудничество и проверка в областта на съдебната система и борбата с корупцията може още известно време да функционира. Нарочно казвам още известно време, защото в нашите общества зрее вече идеята да се направи някакъв демарш, някаква стъпка тук в Европейския парламент за прекратяването на действието на този механизъм, а не от него механично да се изтеглят елементи и да се прибавят към новия механизъм за оценка на общностното право и на шенгенското право. Общо взето аз съм оптимист за сполучливото финализиране на задачата, с която сме се заели и мога да кажа, че в държавите, за които говорим, а именно България и Румъния, през последните месеци и особено през последните седмици и дни, подготовката е изключително сериозна. Тя е изключително амбициозна. Бяха направени и посещения по границите между България и Турция, както и на морската граница на България. И се вижда, че напредъкът е много сериозен. Разбира се, в случая ние говорим като за едни малки армии, които са добре подготвени, но още не са участвали във война. Никой, разбира се, не може да каже как точно ще работят всички механизми и всички процедури, когато страните кандидатки се окажат страни членки. Но тогава, естествено, могат да се правят корективи и то сериозни корективи, включително и в аспекта на предлаганите санкции, но пак повтарям и с това искам да завърша, не евентуални санкции, система от санкции, общо валидна система от санкции. Благодаря. Thank you. Now, Mr. Marinescu. Господин Маринеско има дума. Благодаря, господин председател. Държа да благодаря на експертите за техните изложения. Имам обаче само един въпрос и след това няколко коментара. Ето въпросът ми. Експертите позовават ли се само на това, за което говорим днес или не. Защото на мен ми се струва, че онова, за което говорят, е свързано не само с темата, заради коя, за която сме се събрали. Говорим за регламент за изпълнение на механизъм за оценка, за да се провери дали шенгенското право се прилага правилно или не. Аз съм убеден, че ние трябва да говорим само за този нов регламент. Някои от въпросите, разгледани от нашите експерти, по-конкретно от френския гост, нямат връзка с днешната тема. В дневния ни ред ясно е посочено регламента за механизъм за оценка и така нататък. А също така да се създаде механизъм за оценка с цел проверка на правилното прилагане на достижението на правото от Шенген в страните, които вече членуват в Шенген. Напълно съм съгласен с това, че имаме нужда от едни и същи критерии за всички страни, както за тези, които вече членуват в Шенген, както и за тези, които е, кандидатстват. Критериите трябва да бъдат едни и същи. Що се отнася до приложението на практика, то също трябва да бъде еднакво. Но начинът на оценка трябва да бъде различен, защото технически е, иначе не е възможно. Как ще се прилага този регламент в страна, която вече трябва да прилага шенгенското право? Говорим за годишна програма за проверки, за анализ на риск. Обсъждаме годишна програма. Само, че вие не можете да прилагате тези критерии за страна, която е само кандидат тази страна е трябвало да премине през процес на адаптиране, който продължава 2-3-4 години. Процедурите за оценка трябва да бъдат различни, защото страна кандидатка тръгва от нула. Тези правила, тези норми се отнасят към страни, които вече членуват в шенгенското пространство. Целта е да се види дали шенгенското право се прилага правилно и когато се говори за санкции, Стандартите не могат да са едни и същи. Страните, които не са членове, не могат да бъдат санкционирани по същия начин, както страните членки. Това не е приемливо от правна гледна точка. Аз мисля, че Нещата са пределно ясни. Критериите трябва да бъдат едни и същи. Начините за проверка за изпълнението на шенгенското право трябва да бъдат различни, защото не можем да поставим на равна нога страните, които членуват в Шенген и тези, които кандидатстват за членство говорихме за санкциите. Аз смятам, че това е положително нещо и е полезно да се въведе система от санкции. Независимо от това, тези санкции не бива да са част от този регламент, а о, трябва да са част от постижението на правото от Шенген. Защото именно там се намират критериите. Санкциите трябва да бъдат също там. Санкциите за всички от тези, които не спазват критериите. Тук говорим за една процедура. Процедура на оценка, годишна или многогодишна, възоснова на анализа на риска и се определят като критерии констатации като спазване, не спазване. Изпълнение, не изпълнение или изпълнение на правото, но необходимост от усъвършенстване в някои области. комисията, която ще осъществява тази проверка, ще работи в съответствие с член 15. Тя трябва да вземе решение дали, дали е необходимо да се налагат санкции или не. Т.е. санкциите трябва да са част от правото от Шенген, там където са записани критериите. Въвеждането на нови критерии. Можем да обсъждаме, можем да обсъдим този въпрос но и тук тези нови критерии трябва да бъдат част от Шенгенското споразумение. Това е рамката, в която, да мис... която можем да обмисляме е евентуалното премахване на някои критерии, които не са доказали своята полза. Ако започнем нови дискусии, ние можем да започнем започнем да обмисляме въвеждането на нови критерии. В а, е, тази норма не можем да започнем да въвеждаме нови критерии, защото те нямат нищо общо с а, е, предмета на регламента. Разбира се, ние сме съгласни с това, че трябва да се сили ролята на Европейската комисия, както и ролята на Фронтекс и Европол. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега госпожа Енст. Благодаря. Темата е много чувствителна. И мисля, че трябва да си зададем въпроса какво искаме да постигнем. От една страна искаме да постигнем повече сигурност, това е напълно ясно. От друга страна обаче искаме да запазим свободното движение. Непрекъснато трябва да си задаваме въпрос какво е съотношението между двете, когато оценяваме шенгенското законодателство. Аз високо ценя това а, законодателство, но за мен винаги стои въпроса как а, може да се запази баланса. Мисля, че трябва да кажем, че е, е важно както за страните членки, така и за страните кандидатки да има еднакви задължения и е, еднакви права. Важно е да кажем също така, че за страните кандидатки трябва да има облегчение при критериите за е, приемане. Въпреки това, нашата цел трябва да бъде да имаме единен каталог от критерии и единна система. В противен случай ще се разделим, казано по-грубо. Второто, което искам да кажа е, е се отнася до е, е следното. Шенгенското законодателство се, и оценката на неговото прилагане се отнася до самото шенгенско пространство. Когато говорим за прилагане на надежността на законодателството за борба с корупцията. Как, какво искате да проверявате е, под тази формулировка? Мисля, че всички държави трябва да показват добри резултати по този показател, както членките, така и кандидатките. Но непрекъснато трябва да се задаваме въпрос какво изискваме от държавите. То ефективно ли е или може да произведе точно обратния ефект? Що се отнесе до санкциите и дефицитите, тук са записани понятия като посочване на грешките, възпиращо действие на механизма и така нататък. Искам да кажа следното. Някои санкции а, трябва, могат да а, произведат точно обратния ефект, не този, който целят. А, затова ми се иска да, да обсъдим тази тема. Ще имаме достатъчно възможности за това. Но, но да кажем просто, да, това е правилният път и така трябва да бъде, мисля, че прекалено упростяваме нещата. И мисля, че на това място трябва да се обърна към Frontex и Европол. От гледна точка на Германия нямаме проблем с Frontex, тъй като сме разположени изключително удобно по отношение на миграционните потоци и така сме много конкурентно способни по отношение на борбата с нелегалната емиграция. И Механизма трябва да оставя достатъчно свобода, за да могат да се вземат предвид тези различия между държавите. Станока. Благодаря, госпожа Станока. Благодаря, господин председател, Ще се изкажа съвсем кратко. Искам да задам един допълнителен въпрос на двамата експерти за санкциите. Споменахте, че не е достатъчно да съществува такава санкция като повторно посещение. Това е много слаба санкция. А другата крайност, която споменахте, е изключване от шенгенското пространство. Това добре, обаче аз не чух вие като експерти кое от двете а, е, подкрепяте и какво бихте предложили? Кое според вас е най-подходящо, а не се използва достатъчно в момента? Втори въпрос към представителя на Чехия, тъй като вие сте от държава членка присъединила се при последната вълна на шенгенско разширяване, може би имате повече опит в сравнение с специалиста от Франция. Просто поради факта, че е, сте от е, тази е, последна вълна на разширяване. Hear... Благодаря, госпожо Станока. Сега предлагам е, да чуем е, експертите преди е, да дам а, е, думата на господин Коею за заключителни бележки. Надявам се, че ще ни позволите да е, спазим спазим времето си за този въпрос. Благодаря за това, че ми давате думата. Мисля, че казах достатъчно вече. И това, което казах, до голяма степен съответстваше на някои от съображенията изразени от членовете на комисията при техните изказвания. Така че ще си позволя накратко да реагирам на някои от тези изказвания. Ще започна, отговаряйки на господин Илчев, Може би не съм бил разбран добре. А, Извинявам се, ако не съм бил достатъчно ясен по въпроса за възможните санкции. Тук водим хипотетична дискусия. Дискусия за хипотези. И за това използвах термина възможни санкции. Споделям становището на господин Илчев, че трябва санкциите да ако, ако въвеждаме такива, да бъдат част от предсказуема система. Ние винаги се стремим да гарантираме в тази система на оценка по Шенген прозрачност. Искам също да е, използвам е, тази възможност, отговаряйки е, на изказването на господин Илчев, че ние високо ценим напредък постигнат и от България, и от Румъния и имаме много положително отношение към него. Накратко, в отговор на изказването на господин Маринеско, да, Разликата е, между статуса на кандидатите и статуса на държавите членки трябва да бъде е, съблюдавана. Естествено, въпросът за санкциите е чувствителен, деликатен въпрос и като съвсем крайна мярка можем да си представим, аз поне като специалист го допускам, суспендиране на държава членка от шенгенското пространство, но това наистина е мярка от последна инстанция, така да се каже. Може би ще повторя една от идеите, които чухме тук – Преди да се стигне до тази крайна мярка, наистина трябва да се проучат всички възможности как да се преодолеят недостатъците, без да се стига до крайности. Да, тук се използва думата жестоки. не би трябвало да използваме жестоки мерки. Освен това, мисля, че бъдещите дискусии ще ни позволят да разискваме качеството или тежестта на мерките, които да бъдат предприемани в конкретни случаи. И разбира се, ще разискваме идеи за а, коригирането а, чрез тези санкции за това как да бъде а, постигната корекция. Благодаря, господин Дебер. Благодаря. Що се отнася до насоките и реакциите, които очертах, става дума за гледната точка на експерта. Що се отнася до усъвършенстването на нормата. На нас ни трябват експертни технически решения, за да запазим необходимото взаимно доверие. То е задължително за функционирането на шенгенското пространство. То всичко е насочено към тази цел. И ние търсим решения, които не винаги са лесни. Следва да споменем, че е трудно да се определят критериите за оценка, критериите за доверие, които биха позволили на шенгенските страни да си сътрудничат по-добре. Ето това е едно от предизвикателствата, по които започнахме работа, възоснова на метода за оценка, който използваме на национално ниво. За да, за да направим транспониране в системата за оценка, за морални аспекти, спазването на етични стандарти на службите и органите, които прилагат правото на Шенген. Ясно е, че там ясно е, че ако не осъществим тези процедури, ще, в бъдеще ще се натъкнем на проблеми и по никакъв начин няма да подпомогнем сътрудничеството. Ето защо трябва да изложим ясно проблемите е, освен е, юридическата страна, има и една чисто политическа страна. Трябва да отчитаме и двете. Но ние като експерти работим на чисто експертно техническо равнище. Сега. Да чуем нашия докладчик, който да обобщи. Благодаря, господин председател. Няколко предварителни а, бележки преди да обобщя. Първо, искам да помоля всички ви да не правите връзка между присъединяването на България и Румъния към Шенген с новата система за оценка. Шенгенската система за оценка беше предложена от Европейската комисия и парламентът през октомври 2009 година, след моя препоръка, отхвърли тази идея и помолихме Европейската комисия да представи нови предложения. Европейската комисия се съобрази с това наше искане и сега обсъждаме системата, която ще функционира в бъдеще. Няма връзка с присъединяването на България и Румъния. Това означава, че факта, че който обсъждаме, самия факт, че обсъждаме нова система за оценка, не е оправдание да отлагаме присъединяването на България и Румъния. И ние не можем да обсъждаме новата система за оценка с страха, че тя ще се прилага спрямо определен брой страни. В противен случай всичко ще, този дебат ще се обърка. Така че онова, което не бива да се смесва, да не се смесва. Сега, искам да благодаря на унгарското председателство за коментарите, които направи. Възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с тях по процедурата съвместно взимане на решение. Тъй като по тази процедура ще работим по тази тема. Възползвам се от присъствието на експерт от Чешката република и от Франция, за да благодаря и на двете страни. Нито Чешката република, нито Франция бяха сред ограничената група държави членки, които се опитаха да отхвърлят предложението на Европейската комисия за правно основание за права за съвместно взимане на решение на парламента. Имаше усилия това да бъде направено. Нито Франция, нито Чешката република бяха сред тази ограничена група, които се опитаха да отхвърлят легитимното искане на парламента за правомощия по съвместна процедура за взимане на решение на парламента. Сега няколко кратки коментара във връзка с дебата. Мисля, че е ясно, че не трябва да допускаме двойни стандарти трябва да прилагаме едни и същи критерии за всички държави членки, независимо от това дали са кандидати или членуват в шенгенското пространство. Второ, мисля, че можем да постигнем съгласие и по това, че ако искаме да избегнем двойните стандарти, трябва да сме наясно, че ще има последици от последващия контрол. В противен случай към а, страните кандидатки прилагаме а, мярка, но няма никаква последица за страните, които вече членуват в Шенген. Отбелязах казаното от колегите, които казаха, че преди да пристъпим към санкции, трябва да помогнем на страните, които изпитват затруднения. Аз съм съгласен с това. Но на последния етап, ако една страна не отговаря на изискванията за права, правилата за сигурност в шенгенското пространство и е вече в шенгенското пространство, нещо трябва да се направи. Може би трябва тук да се помисли за санкции. Съгласен съм обаче с колегите, че санкциите трябва да са еднакви за всички. Не може да има а, първокласни и второкласни страни. А, трети коментар. Мисля, че ние трябва да поговорим малко по подробно за новите критерии. Има основания за нови критерии, има основания да се притесняваме от новите критерии. Мисля, че ако ще прилагаме нови критерии, трябва да имаме обективни такива, за да не се допуска субективност, която да компрометира системата за оценка. Новите критерии също така трябва да се прилагат спрямо всички държави членки, а не към определена група от тях. А, накрая, господин председател, искам да подчертая казаното от господин Енчио за необходимостта Европейския парламент да участва в новата система за оценка и да получава съответната информация за оценката на границите, тъй като Европейския парламент има правото и потребността да бъде информиран, за да може на свой ред да информира гражданите че шенгенското пространство е сигурно пространство, както всички граждани искат. Благодаря. Благодаря, господин Коею. Гласуването ще бъде на 11 април. Благодаря на експертите. Веднага преминаваме към следващата точка, защото закъсняваме и трябва да избързаме, ако искаме да приключим заседанието на време. So, we move to point number 15. Преминаваме към точка 15 от дневния ред всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз. Uh, Това ще е първи обмен на становища по работните документи, изготвени във връзка с доклад по собствена инициатива във връзка с съобщението на комисията в този дух. Аксел Вос е парламентарен докладчик. Даваме думата на докладчика сега, е, за да представи работния документ, след което ще имат думата колегите за коментари. Ще изслушаме представителите и на съвета и на комисията. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да хвърля един поглед върху защита на данните, който да бъде малко по-свеж и да задам въпроса какво е необходимо да се направи в наши дни и ако се налага да се преориентираме. Нека да видим в каква ситуация се намираме. Развитието през последните 15-20 години показва, че цифровизацията до такава степен се развива, развила, че економиката Хората, които напускат залата, моля да го правят тихо, за да не пречат на останалите. Всички сфери от нашето ежедневие, от нашия личен живот са засегнати от цифровизацията. Ние живеем в свят, който без събирането и съхранението на данни просто е немислим. Не Технологията е доразвита до такава степен, е, че независимо от това какво правим, навсякъде се събират в цифрова форма някакви данни и тези данни се предават. Живеем в време, в което младите хора, най-вече в социалните мрежи, безгрижно предават лични данни и публикуват снимки. И тук възниква въпрос за защитата а, е, на личните данни от всеки един а, индивид. Искам да кажа, че днес никой от нас не е в състояние да контролира какви данни за него съществуват, най-вече в интернет. И нито един от нас не може да контролира кой има достъп, кой чете тези данни. За това Защитата на данните придобива все по-голямо значение, тъй като събирането на данни, анализирането на данни, търговията с данни, злоупотребата, фалшифицирането на данни включително и възможността за създаване на профили, изключително много са се разраснали. За това, според мен, трябва да се смени перспективата. В миналото се казваше, че трябва да защитаваме отделния индивид от държавата. Междувременно нещата са се променили точно в обратната посока. И мисля, че днес трябва да защитаваме личната сфера на всеки индивид от други индивиди, които се домогват до нея. А, днешния свят не може да работи, не, не може да функционира без преработката на цифрови а, данни, като започнем от контрола на полетите, минем през економиката и обхванем всички сфери на живота. Днес всичко се разполага в IT платформи, а, и а, навсякъде оставаме следи с нашите данни. Тази тенденция ще се задълбочава за в бъдеще. Ще имаме интелигентни ходилници, интелигентни а, електроснабдителни мрежи. Навсякъде ще оставяме цифрови следи а, и ще даваме информация за нашето поведение, за нашите навици и така нататък. Затова аз мятам, че когато днес говорим за защита на данните, трябва да се концентрираме върху боравенето с е, данните е, и е, да засилим точно в този момент правата на отделния индивид. Тук всички участващи трябва да поемат своята отговорност. Как какво трябва да взима предвид една съвременна защита на данните? Смятам, че е, е, добрия, добрата и модерната защита на данните трябва да изгражда добър е, баланс между е, личната свобода, правото на информационно самоопределение, личната сфера на гражданите. И според мене трябва също така да споделяме разбирането, че е, бързия обмен на данните е, е от жизненно важно значение за вътрешната и външната сигурност. Искам е, да кажа, че защитата на данните в днешно време трябва да се обръща много повече към интересите на отделния индивид, от друга страна обаче да отговаря на потребностите на економиката за събиране на данни, предаване на данни, да не се пречи на интернет и на неговото функциониране. Също така трябва да вземем правите задачата на държавата да събира, да обработва данни и да се грижи за индивидуалната и общата сигурност. За това, за успеха на подобни регламенти, за решаващо значение за подобни регламенти е следното. гражданите да имат право да контролират данните, които се събират за тях и ако има нарушения, те да могат да се оплачат от това. Какво е значението на защитата на данните за гражданите и за економиката? Огромно и за двете страни, тъй като широкото използване на интернет само по себе си представлява много важен фактор за всяко едно място за производство. Интернет ще остане и медията на бъдещето и ще придобива все по-голямо значение във всеки един е, бизнес модел е, и значението е, на интернет ще нараства и в рамките на един европейски пазар. Затова аз пледирам за това да създадем е, единни разпоредби за защитата на данни данните за целия Европейски съюз. Е, това за мен обхваща три аспекта. Първо, нивото на защита, което трябва да постигнем, защото това е отрешаващо значение за условията за конкуренция на единния е, пазар ако не създадем такива единни е, стандарти, ще се изкриви конкуренцията. Е, така че ако мислим за някакъв единен правен инструмент, трябва да се постараем да създадем един по възможност висок стандарт само с един регламент. Е, ще обсъдим този въпрос с е, докладчиците. Но това според мен трябва да бъде е, целта на бъдещата нормативна уредба. Един стандарт, едно, едино, високо ниво за цели Европейски съюз. Трябва да се стремим към пълно хармонизиране, за да не може нито една държава да определи нито по-високи, нито по-низки стандарти. Ако а, поставим защитата на данни е, в е, зависимост от отделни личности и обвържем е, личностите с защитата на данни, трябва да бъдем наясно със следното. Всеки трябва да бъде наясно със следното. Който а, събира борави с лични данни на граждан на Европейския съюз, трябва да прилага европейските стандарти. Тоест, фирми, които се намират извън Европейския съюз, които обработват данни на европейски граждани, да са длъжни да прилагат европейското законодателство. Трябва да обмислим как да. А, направим това обвързващо, как да, то да придоби задължителен правен характер, как да ги накараме да прилагат европейското законодателство. А, всеки а, един от нас, освен това, а, трябва да се погрижи за това така създадените единни разпоредби да бъдат транспонирани на национално равнище и да се прилагат на практика. А, освен това, э, э, което прави излишно сега действащото э, споразумение – споразумението Safe Harbor. Аз мисля, че е, налагането и прилагането ще бъде е, трудно, е, но мисля, че можем да мислим за една подобна е, система. Друга задача на защитата на данните е, е, ще бъде интегрирането на бившия трети стълб – и тук да създадем една разпоредба, която да има всеобхватно действие. Може би не можем с един регламент да отговорим на всички отделни потребности, но можем да се постараем в един такъв регламент да заложим принципите, а за третия стъп да създадем отделен специален правен инструмент. Освен това, трябва да си зададем въпрос към какво трябва да се ориентираме, какъв трябва да бъде нашия ориентир, да мислим за ценности или за основни права. Мисля, че трябва да изхождаме от принципите на свобода, на право на самоопределение, но също така и принципа на отговорността. В, в германското право съществува понятието на уважението, на вземане вземането предвид, а, внима, вниманието и внимателното боравене с а, данни. зачитането на правата на индивида и това се отнася до всички, които имат някакъв допир е, с е, данните. Това започва от индивидите, които предоставят своите данни, минава през е, доставчиците и стига до нези, които събират бази данни. За всички тези групи трябва да се разпишат отговорности, за да може всеки да знае, че бораването с лични данни влече с, след себе си съответните отговорности. Мисля, че ако изберем този начин на действие, трябва да засилим принципа на съгласието, защото в интернет много отдавна не е ясно какви данни с каква цел се събират и къде се съхраняват. Голям брой интернет концерни събират и свързват лични данни без да имат съгласие от индивидите за това. Тоест трябва да засилим правото на индивида на самоопределение потребителя трябва да получи правото да се разпорежда с своите данни така че трябва да му гарантираме някои права. А, правото на възражение, правото на отегляне на своите данни и така нататък. Тоест, гражданина трябва да, трябва да може да упражни своето право на бораване със своите данни. Следователно, индивида трябва да може да бъде активен и този, който ползва неговите данни, да трябва да се здобие с неговото съгласие. Друг важен принцип, според мен, е принципа на прозрачността. Смятам, че е необходимо да се повиши нивото на прозрачност, защото потребителя трябва да може да види какви данни за него се съхраняват и по какъв начин той може да поиска тези данни да бъдат изтрити тъй като в интернет среда не е ясно какви данни се събират и за какво се използват. Друг един важен принцип – е да се концентрираме върху събирането на данни с една определена цел а, и да се опитаме пестеливо да събираме данни, т.е. само на минималното необходимо количество. А, освен това, имам чувството, че защитата на данните а, не може да се гарантира в еднаква степен за различните а, групи. А, така, например, има разлика от е, между това е, какво, от какво има нужда държавата и един частен е, оператор на данни. Има разлика също така между събирането на данни онлайн и офлайн, така че тук трябва да внимаваме да не смесваме различни неща и трябва да видим кои са специалните области, които се нуждаят от специално третиране. Искам накратко да се спра върху това, че са ни необходими минимални стандарти във връзка с защитата на данните, които да са в сила за всички сфери първо искането на активно съгласие, второ задължение за информиране, право на възражение, право на получаване на информация, право на корекция на данните и ниво на защита, което да отговаря на рисковете, право на обещетение, право на давност при съхранението на данните в зависимост от целта, за която се събират въвеждането на задължение за уведомяване при нарушаване на сигурността на личните данни и така нататък. Тъй като нямаме достатъчно време, трябва да бъда по-кратък, но а, имам цял списък с а, неща, за които би трябвало да водим принцип на дискусия. А, примерно, какво би трябвало да бъде важно за нас в а, интерната. Сега, примерно, а, авторски права върху снимките, правото да бъдеш забравен. А, какво ще правим с данните, които съдържат информация за поведението, предпочитанията на потребителя, какво ще правим с така наречената privacy by default, защита на данните още при проектирането, кои са личните данни, какво ще правим с а, децата, а, примерно IP адрес, а, а, влизали в обсега на личните данни. А, трябва да направим и разграничение на, между различните сфери, в които се събират лични данни. И в заключение искам да обърна внимание върху четири неща първо на дефинициите, кои данни ще, е, ще дефинираме като лични данни, кои данни ще бъдат третирани като чувствителни данни и то във връзка с а, компютърните облаци. А, Искам да ви обърна внимание и върху съпътстващите мерки за защита на данните. И когато говорим за свобода на решението и свобода на самоопределение, трябва да а, направим така, че гражданите да получат информация за това какво правят, така че за мен е много важна информацията, която се подава към гражданите. Трябва да помислим също така и за доброволното сертифициране, саморегулирането в всички тези сфери, в които, които не можем да преценим от политическа и правна гледна точка. Точно тук саморегулирането на, определен, на всички браншове трябва да се засили. И последно последно да обмислим системата, по какъв начин да осъществяваме контрола на защитата на данните, чрез националните органи за защита на данните, за да имате каталог с права и задължения, подобно на разправите, които имаме в картелното право. Ще спра до тук. Надявам се, че успях да ви дам добър поглед над нещата. Всичко това е записано в работните документи. Аз смятам, че всички тези неща са важни, ако искаме да изградим една добра и модерна защита на данните. Радвам се на предстоящия дебат. Благодаря на това следобедно заседание. Имаме а, като гости двама а, генерални директори а, от комисията. Мисля, че а, тук а, говорим а, за известие на комисията, но ми се иска а, да се изказвате кратко, когато вземате отношение по изказването на господин Фос, тъй като само с 10 минути разполагаме. Първо госпожа Интвелт. Благодаря. Господин председател, ще се опитам да се изкажа кратко наистина. Много от а, а, въпросите, които исках да засегна, бяха засегнати и от нашия докладчик, представяйки работния му документ. А, мисля, че Европейската комисия е автор на едно прекрасно съобщение в това отношение. Мисля, че принцип, който не бива да забравяме, че обратно на мисленето на много хора, защитата на данните не е пречка за свободното движение на данни, а предпоставка за него. Именно в този смисъл трябва да постигнем защита. Съгласна съм до голяма степен с докладчика, оставам с впечатление, че и комисията мисли в същата посока, а, а именно, че трябва да има единен акт, един рамка, един уредба за защита на личните данни, която да урежда всички видове употреба на такива данни, било за целите на правоохранителната дейност или в търговската дейност. Тоест, трябва да интегрираме всички актове, които в момента са пръснати между първия и третия стълб. Мисля, че хармонизацията е от ключово значение както за гражданите, така и за дружествата, които в момента се сблъскват с огромни трудности, тъй като трябва да отговарят на различни изисквания, проистичащи от различни норми в различните страни. Смятам, че ще си направим услуга, ако имаме единна, прозрачна, ясна, хармонизирана уредба, валидна за целия Европейски съюз. Това по-скоро клони към регламента, не към директива, но ще видим в крайна сметка какъв акт ще приемем. Какъвто и да е актът, той трябва да се ползва от предимствата на сегашните актове, да е, е технологически неутрален, за да може да ни служи дълго време. технологията се развива с бурни темпове и бързо изпреварва законодателството. Що се отнася до принудителното изпълнение на мерките, приветствам предложенията на комисията за укрепване на позицията на органите за защита на личните данни и бих добавила още едно предложение, което дадоха вчера в разискванията за SWIFT. Мисля, че то е общо валидно. А именно да бъдат е, налагани тежки санкции на онези, които злоупотребяват е, е, с лични данни. Да има дори наказателно-правни санкции за такива лица в тежки случаи. Мисля, че пред нас стоят две трудности, които много е, тежко ще преодолеем. Е, първо, да приемем нормативна уредба, която е териториално ограничена при положение, че движението на данните не е териториално ограничено. Това ще ни е много трудно. Много се радвам, че вчера госпожа Рединка заяви, е, че няма да се притеснява, да е срамежлива и така да отстъпва, а по-скоро ще бъде настъпателна в защитата на личните данни на европейските граждани. На второ място, често пъти е, говорим за защита на личните данни, имаме предвид един конкретен набор от данни. Имаме норми за безопасността и защитата, за целта, за която могат да се използват данните. Често пъти обаче не трябва да се защитават самите данни. А те трябва да бъдат защитени в конкретен контекст. with other things. Because, for example... Или да бъдат защитени в съчетание с други елементи. Защото някои данни в конкретен контекст могат да са безобидни, но да бъдат изключително деликатни в а, друг контекст. А, има информация, която аз свободно бих обменила с а, своите приятели, но не бих дала на своя работодател. Тоест, Базите данни не са съчетание на отделни набори от лична информация. Просто като се съчетаят различните данни, тогава се появяват особени деликатности. Ще ви дам пример и ще приключа. Например, даваме съгласие за използване на конкретен набор от данни за конкретна цел. Даваме съгласие за използване на друг набор от данни за друга цел. Но след това тези два набора от данни се съчетават и на тази основа ви се прави профил с търговска цел или за да ви предложат по-хубави стоки и услуги, обаче ние никога не сме давали за този профил съгласие. А ако този профил след това се използва от правоохранителните органи, можем ли да кажем, че имаме защита на данните, ако сме защитили само този единичен набор на данните. Ние се нуждаем от обща защита на личната информация на индивидите. Но това няма да е лесно. И за това очаквам с нетърпение съместната работа с докладчика по известието на комисията. Uh, благодаря ви. Времето ни притиска за това. Ще ви помоля да бъдете пределно кратки. Господин Ламбринидис. След това господин Алваро, господин Албрехт. И след това още един оратор. Господин Ламбринидис, имате думата. Първия принцип, който ще подчертая, е, че факта, че достъп до нашите данни днес, че достъп до нашите данни днес е много по-лесен, налага ревизиране на досегашната норма. Достъпът до данните не означава автоматично, че трябва да се примирим. Така че ние трябва да подсилим документ, нормата от 9546. Основният принцип не трябва да се променя. Тук искам да благодаря на комисията за съобщението и на докладчика за работния документ. Вторият принцип е, че защитата на данните трябва да бъде основен принцип, основно право. В ревизираната директива трябва да се прилага еднакво спрямо всички. Разбира се, има някои изключения, те са заложени в различни а, актове. А, ние трябва да можем да се борим срещу престъпността но изключенията не бива да бъдат акцент в директивата. Те трябва да си останат изключението. Защо? Трябва да бъде пределно ясно, че защита на данните се прилага еднакво спрямо всички на хоризонтална основа. Въпросът за съгласието беше повдигнат и от докладчика, и от Софи в различни, няколко различни контекста. Този въпрос е свързан с няколко други въпроса. Разбира се, ние в нашия доклад, нито пък в директивата, този въпрос може да бъде разгледан подробно, но основният принцип е, че съгласието трябва да бъде ясно, утвърдително, а не е, имплицитно. Мисля, че това трябва да фигурира и в доклада накрая въпросът за правните инструменти, които следва да се прилагат. Възниква въпроса за хармонизация. Днес в Европейския съюз и дружествата, и предприятията, и държавните органи понякога работят в съответствие с различни правила. Това е лошо за бизнеса, лошо защитата на личната неприкосновеност, защита на данните и вреди на сътрудничеството. Всички ние говорим за регламент. Ако регламентът е най- най-високият е знаменател, да. Ако обаче става дума за разводнен вариант, тогава идеята не е много добра, така че всичко зависи от подхода на комисията. Мисля, че и в идеалния случай ни трябва регламент, който да е приложим спрямо всички и да се прилагат най-високите възможни стандарти. Има много неща да споделя с вас, но нямаме време. Господин Алваро, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че колкото е да е важна тази тема, не бива да дори за миг да си помисляме, че сега ще започнем да откриваме топлата вода. А, директивата, с която разполагаме, 9546 е достатъчно добра. Всичко, за което говорим, е записано там. От 95-та година сам имаме класическа защита на данните а, в световен мащаб, може би с изключение на Съединените щата. Но в Азия в момента много държави взимат нашата директива за основа и използват за създаване на собствено право. Според мен не е проблема в директивата, с която разполагаме, а в нейното приложение на практика. Този е, проблем обаче не се урежда в настоящото досие, защото зависи от страните членка основата се засилва от член 16 на Лисабонския договор, но задачата е да видим при нарушение на вече съществуващи разпоредби дали могат да се наложат санкции, което обаче и с, то с право не е в правомощията на Европейския съюз.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 това не е директива, която урежда авторското право. Урежда единствено защитата на личните данни. И може би заради цифровото развитие през последните години, не само на социалните платформи, и обмена между институциите, и обмена на данните между индивиди, трябва да си зададем въпроса по какъв начин могат по разумен начин да се съхраняват данните там, където те вече са събрани. Трябва да регулираме въпроса с достъпа, злоупотреба употребата и така нататък. Това са все е, неща, свързани с приложението на директивата на практика. Трябва да направим така, че е, данните да не изтичат от базите, в които се намират, да се използват за някакви други цели. според мен ние е, имахме намерение да обединим първи и трети стълб. Това е, е е, основната цел на е, ревизията, която правим в момента, именно да изчезнат тези три стълба. Искам комисията сега да излезе с предложение за регламент, защото само по този начин можем да достигнем някакво ново ниво. Смятам, че никой не иска да слезе под нивото е, на директивата от 95 година. Смятам, че това ще може да го направи този парламент. И тогава и точно тук е, е, е сложният въпрос, който трябва да, на който трябва да отговорите във вашия доклад. Как да обединим първи и третия стълб? Как да е, обединим институционалното използване на данни с данните необходими за работенето на единия вътрешен пазар? Ето това е нещо, което можем да постигнем. Не трябва да се преструваме, че цифровизацията не е, засяга обществените институции. Трябва да направим така, че данните, които така или иначе се събират там, да не изчезват от е, регистрите и така нататък и да видим дали в съответствие с изискванията на националната сигурност. Националните държави могат да се измъкват от е, е, правилата от разпоредбите за защита на данните, аргументирайки с националната си сигурност. И ще бъде много трудно да работим с е, такива случаи. Е, сега приключвам, госпожо председател. Е, мисля, че дискусията за IP адресите е, не, е е, е, е, не е актуална, дали това са лични данни или не. Директивата за защита на датите, така каквато ще бъде и както и да дойде, трябва да представлява рамка, да бъде технологично неутрална, да предлага защита. И подобно на ИЗО 9001, което е, е, дефинира стандарта за предприятията, можем да създадем един знак за европейска защита на данните по този начин. И по този знак ползвателя да може да а, разбере, че съответните данни се защитават съобразно изискването на Европейския съюз, без значение къде се намира потребителя, дали в Банкок или на друго място. И като видя този знак, аз като потребител да се тревожа по-малко. Мисля, че японците вече са мисли по този въпрос. Е, е, е, Благодаря. Разбира се, ще имаме обмен на становища и по-нататък. Сега господин Албрехт, заповядайте, ако може максимално кратко. <laughs> Okay, I can switch to English, no problem. Uh... И на английски да мина, няма проблем. <laughs> I cannot speak Greek, sorry. Не мога на гръцки, извинявам се. Мисля, че Алекс засегна много въпроси, които и аз исках да засегна. Първо, най-важното е, че директива 9546 е изходна позиция за целия ни дебат. Това е ясно. Сега трябва да претворим този акт такъв от Лисабонската епоха с регламент или с директива да обединим разпоредбите от първия и третия стълб. Мисля, че това е нещо, което трябва... Има някои неща, които трябва да изясним преди да продължим по-нататък. Първо, говорим за директива или евентуално регламент не само за защита на личните данни, но и за свободното движение на информация. Това беше и целта на първата директива от 1995 година. трябва да е ясно, че защитата не е пречка за свободното движение. И също така въпросът за борбата с тероризма или с престъпността, ефективната борба с престъпността и с тероризма не, не е пречка за обмена на информация. Защитата на данните, обхватната уредба за такава защита е възможност за обмен на данни през границите в Европа, както и с трети страни. Но трябва да помислим е, за е, привеждането в изпълнение на тези принципи, най-важните, които трябва да подложим на нормативна уредба в момента. Мисля, че е, при така привеждането в изпълнение има много големи проблеми, не само извън Европейския съюз, но и в него. Трябва да помислим за санкции, ако има нарушения на личните данни. Трябва да помислим за модели на сертифициране и прочие. Но мисля, че е, това е в рамките на възможното. А сега разполагаме и с много добро известие от Европейската комисия, съобщение. И е, Европейският парламент е, трябва сега е, да е, обособи няколко пункта, е, в които е, би трябвало да мислим по-нататък, да кажем. Е, дали да бъде регламент това, че парламентът би искал уредбата да бъде изчерпателна. Разбира се, е, мисля сме съгласни всички, че директивата, е, с която разполагаме до сега, е, е изходен пункт за възможно най-качествена и максимална защита на личните данни в Европа. Това така ще бъде началото на нашата позиция. Можем да се споразумеем и по определени принципи, но в а, нашите актове за защита на личните данни принципите така или иначе са добри и смятам, че трябва да ги запазим. Като е добре да добавим норми за принудителното им привеждане в изпълнение, както и някои нови понятия в интернет епохата профилиране, компютърни облаци, е, естествено, говорим за интернет епохата, е, която е предмет и на директивата е, за неприкосновеността на личната сфера. Трябва да уредим възможността човек да остава анонимен или да общува в това пространство чрез псевдоним. Много е важно това, когато говорим за неприкосновеност на личната сфера и излиза е тъй нареченото информационно самоопределение. Това е много важно е, във време, в което всички е, ще бъдем взаимно свързани. Значи, възможно е дискретно да бъдете фотографирани и с тъй наречения процес Photo Recognition, разпознаване на фотографията, вие можете да научите всичко за мен. Това е абсурдно. Мадам Ернст, as the last speaker, please. Госпожа Ернст е последният оратор. Äh, аз също ще бъда кратка. факт е и не бива да забравяме, че имаме директива за защита на данните, е, и трябва да се движим на основата на тази директива. Въпросът е по какъв начин да създадем единни стандарти и да допринесем за подобряване защитата на данни, примерно в наказателното преследване и превенцията на престъпността. Мисля, че това е от решаващо значение. От решаващо значение и как се прилагат едините разпоредби в Европейския съюз. Защитата на данните а, е, трябва да е за всички. Това трябва да бъде основния принцип и за това трябва да обмислим много добре някои неща, да обмислим и как стоят а, е, е, нещата в различни сфери, примерно защита на данните на работниците и служителите. А, може би не трябва да ги споменаваме изрично, но да ги имаме предвид, когато мислим за нещата в нашата дискусия трябва да, да, да говорим и за санкциите при нарушаване на разпоредбите. Трябва да видим как, с какъв инструментариум разполагаме, за да осигурим ефективна защита. А, и Другия важен въпрос, който не бива да забравяме, е от какво имат нужда гражданите по отношение на защита на техните данни. Трябва да говорим и за прозрачност, не само на думи, но и на практика. Трябва да говорим за лесния достъп, възможност за сигнализиране на националните съдилища, например. и увеличаване на правомощията на унези, които отговарят за защитата на данните, както и това да бъде засилена тяхната независимост и те да получат правомощията, които са им необходими. На мен аз не обичам толкова да се говори за минимални стандарти, когато става дума за защита на данните. Предпочитам да говоря за широко обхватни стандарти, но можем да обсъдим тази въпрос с докладчицата в сянка. Господин Фос, очевидно имате подкрепата на колегите, но няколко заключителни думи. Благодаря. Поради изобилието на засегнатите теми не е възможно да бъда кратък. Мисля, че съм оплашил някои хора, но аз казах, трябва да хвърлим един свеж поглед върху защитата на данните, с което не исках да кажа, че трябва да оставим изцяло на страна съществуващата директива. но мисля, че трябва да я адаптираме към променилите се условия към днешна дата. може би просто ще се наложи да поставим акцента по различен начин. Засегнаха се е, редица въпроси. Не, не мога добре да преценя дали това е критика към доклада или нещо друго. Е, но нещата, които се казаха, аз или предварително ги бях потвърдил, или аз съм на същото мнение. Так, и това може би се е загубило в е, многото информация, която дадох. Е, най-вече по последния въпрос за минималните стандарти, моята цел е не, да имам, не е да има минимални или максимални стандарти, а просто да има единно равнище на защита и това равнище да бъде високо. Важно е това да, тази защита да бъде еднаква във всички е, страни членки и защитата да бъде висока, тъй като вече имаме високо ниво на защита и не искаме да се връщаме назад. Благодаря за всички идеи. Ще се опитам да включа казаното при разработката на доклада. Надявам се да продължим този добър обмен а, помежду си, за да имаме на финал едно чудесно и модерно право в областта на защитата на данните. <laughs> Благодаря ви. Подкрепата и признанието са очевидни. Преминаваме към последната точка от дневния ред на това заседание в четвъртък след обяд. And uh, this, this point is uh, the. Um, това е 16-та точка многогодишна финансова рамка 2014 и 2020 година в пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Знаете, че този въпрос се обсъжда и от комисията Сюре. Полезно е да чуем двамата генерални директори вътрешни работи и правосъдие Генерална дирекция вътрешни работи отговаря за солидарността в областта на, иммигрантските потоци и различните програми, свързани с опазването на защита на основните свободи, агенциите Frontex, СЕПО, Европол и бъдещата агенция по информационни технологии. Генерална дирекция правосъдие отговаря за програмите, свързани с основните права и гражданство, правосъдие, наказателно правосъдие, превенция на наркотиците, след встъплението от двамата генерални директори ще проведем дискусия. Най-напред давам думата на господин Ман Сервиси и след това на госпожа Любайл. Thank you. Thank you much, Chair, uh, Благодаря, госпожо председател, за встъплението. Ще направя един кратък обзор на проблемите към момента и след това ще представя някои идеи за бъдеще. Разбира се, на ваше на разположение съм и за по-подробна информация. Първо, сегашната ситуация вътреш, на вътрешни работи се пада 0,77% от бюджета. Тук влизат програмите, агенциите и големите информационно-технологични системи. 4 милиарда с общите програми солидарност и управление на миграционните потоци, с 4 фонда бежанци, защита на границите, Близо 800 милиона са предвидени за сигурността и защитата на свободите, които се управляват по централизиран начин. Агенции, на агенциите се падат 18% от бюджета. Европол, СЕПОЛ, Фронтекст, Център за наблюдение на наркотиците и бъдещата информационно-технологична агенция, която ще поеме контрола върху СИС и други системи. Искам да напомня още една характеристика начинът по който се разпределят средствата за периода е особен. Става дума за следното. Започнахме на нисък етап и през 2013 година приключваме на висок етап, тъй като имаме годишно увеличение с 15%. Трябва да имаме това предвид. Причините са две първо да отчетем капацитета за освояване на държавите членки и второ, защото трябва да, съответств... трябва да осигурим съответствие с засилените възможности на държавите членки по Стокхолмската програма. В последствие това ще бъде основата, на която ще обмисляме сумите следващите периоди. Всъщност това е общия контекст. Втория въпрос. Кое не функционира добре при сегашната система? Всъщност има два основни недостатъка. Първо, това, което не можем да направим не можем да направим това, което трябва да направим днес. То реагираме бързо, за да реагираме на криз, да помогнем на държава членка, която е сериозно засегната, да помогнем на държави партньори и може би да поемем инициатива за подпомагане на лица, имащи нужда от международна защита. Например, група еритрейци, сумалийци, общи опции, които в момента са в Либия, Египет. В момента не можем да направим това, тъй като системата ни е толкова тежка и тромава, че не можем да... Е, можем а, да, да предприемем съвсем незначителни действия. По-нататък съвместни следствени екипи за борба срещу международната престъпност. Не можем да решаваме всички въпроси, свързани to say, cut a bit into the different programs, but there is not, uh, let's say, с престъпността. That we can, we can address. We cannot... Не можем да, да защитаваме своя интерес прямо от трети страни когато, например, получим мандат за договаряне на спогодба за реадмисия или партньорско споразумение, не разполагаме с финансовите средства, които да обезпечат нашите искания. За да сме сигурни, че спогодбата за реадмисия да бъде прията и прилагана на практика и да сме сигурни, че когато бъдат върнати лица, всъщност са предмет на правомерно отношение от органите на съответната страна. Не можем да финансираме дейности насочени към укрепване на капацитета или за по-добро управление на граници. Не можем да правим това или пък по много заобиколни пътища които понякога са за сметка на други финансови инструменти. Това са няколко примера за това, което не можем да предприемем. Друг проблем е свързан с онова, което трябва да бъде предприето в механизма за изпълнение. Тези механизми са организирани по, по такъв начин, че вместо да се поемат рисковете от миграцията или да се отчете позицията на държава членка чрез преразпределение на средствата. Всички механизми са много обективни, много математически, но вместо да са обърнати към бъдещето, те са обърнати към миналото. Не можем да кажем, че държава членка добре управлява миграцията в определена година е, не, не бива възнаграждавана, а наказвана, тъй като за основа се използва това, което се е случило в миналото, независимо от това, което се е случило и независимо от обективния риск за бъдещето. Това въжи за управлението на границите, на бежанците. Всички тези средства са ориентирани към миналото, а не към бъдещето. Това е сериозен недостатък. Вместо да предвиждаме събитията, ние е, едва смогваме да ги следваме. Второ, всичко се разпределя по старомодния подход за разпределение на задачите. Всяка година ние работим по 100 програми, работни програми. Всяка година всеки фонд трябва да обръща внимание на многогодишната а, рамка, годишния план и всяка година годишната програма, която има 27 части или почти 27 части, а, когато трябва да умножим 27 по 4, Очевидно, ние трябва да програмираме, наблюдаваме, да извършваме одити, да приключваме отчети. Става дума за голям брой хора и да се и се изразходва много енергия понякога, за да имитираме дейност в областта на управлението на риска. Това е вторият сериозен недостатък. Трето, е, знаете, че всеки фонд си има свое правно основание. Това означава, че има вертикално разделение и следователно много често, вместо да работим за изпълнение на целите, ние изпълняваме инструменти. Виждаме, че те не са подходящи, но независимо от това нямаме друг избор. Е, и в Всъщност това беше втория въпрос, на който исках да се спра. Кое не функционира добре по същество и от процедурна гледна точка. Сега, какво предстои? Каква е добавената стойност на фондовете? Първо, мисля, ще ви дам само няколко примера, тъй като нямаме време. Готов съм да навляза, разбира се, в повече подробности всъщност анализът на задачата, свързан с управлението на външните граници. На, на, във връзка с де, дебата за разширяване на шенгенското пространство, възниква въпроса за това как да помогнем на страни, които са административно слаби, но също така трябва да защитават външните граници на Съюза ние трябва да положим усилия, а особено ако бъде прието новото основание, за да предвидим тези значителни средства, които в момента не са ни достъпни. Второ, не просто да отбелязваме факта, че държавите членки, които са външна граница, трябва да направят нещо. Мисля, че ние трябва да, да предприемем нещо в интерес на, в свой собствен интерес, тъй като гражданите вярват на външните граници. Трябва да се предприемат мерки, за да, се, за да има доверие в институциите. И ние, нашия подход е да направим така, че страните да изпълняват задълженията си в интерес на целия съюз. И вместо финансираме програми, да подкрепим конкретни служби и агенциите да бъдат не пожарна команда, а да имат структурна роля. Сега, в, с оглед на, текущ, на сегашната ситуация в южната част на Средиземноморието, на нас ни трябва програма. Има страни, които имат нужда от защита. Има страни, чието капацитет трябва да се подпомогне. И има програми за регионална защита. Хората, които имат право на международна защита, да могат да я получат. Възниква един много сериозен въпрос, свързан с презаселването. Не е справедливо разпределението на тежеста в Европейския съюз, но ние нямаме инструмент за стимулиране. Нещата са твърде раздробени. Мисля, че ние трябва да предвидим възможности държавите членки да, да осъществяват тази дейност без да бъдат прекомерно затруднявани. По отношение на престъпността в интернет пространството, нямаме достатъчно финансови средства, подкрепа на правоохранителните органи, нито пък да засилят нашето да засилят нашите специализирани познания, що се отнася до външната дейност. Всъщност ние работим въз основа на инструменти, които са предвидени за целите на развитието. Аз съм запознат с този въпрос. Бях генерален директор по въпросите на развитието в продължение на 6 години и знам колко е трудно да се използват тези инструменти, които са насочени към подпомагане на средните бенефициенти а всъщност е, ние трябва да действаме в интерес на, ев... на гражданите на Европейския съюз, да направим така, че тези страни са надежни партньори. Винаги сме намирали някакъв компромис, но той не е достатъчен. Веднъж е, вече казах, че сегашната политика за спогодбите за реадмисия, ако е, не бъдат обезпечени съответни средства, ще се провелят. Ние имаме нужда и от други инструменти. Партньорство за, мобил, за мобилност. Ако не разполагаме с инструменти, които да са насочени и към осъществяване на реформа, нищо няма да стане. Ако не разполагаме с средства, за да сме сигурни, че когато хората бъдат върнени, са интегрирани, са обект на опазване на човешките им права, цялата ни политика може да, е, така, да звучи добре, но ще бъде неефективна. Това са само няколко примера за това, което можем да направим и за областите, в които нещата не функционират по-добре. Сега за архитектурата на изпълнението. Вече говорих за фондовете, за агенциите. Мисля, че ние трябва първо да намалим броя на фондовете, да бъдат не повече от две. Единия за миграция и убежище, другия управление на границите и сигурността, за да намалим раздробеността, да намалим броя на правните основания и да станат по-лесно приложими. Второ, да се сложи край на вредното съчетание между многогодишни програми и годишни програми тъй като те изискват тежка бюрокрация. Мисля, че ни че ще бъде по-добре да имаме многогодишна програма, която след това да има планове за годишни планове, да има годишни планове за всяка година. Целта е да да изпълняваме целите. На трето място да използваме по системен начин съвместното управление. Но това трябва да бъде реформирано съвместно управление, защото в момента това е разпределение между различни приоритети. Мисля, че в рамките на намерението на комисията за реформата, е, това съвместно управление да бъде ориентирано към изпълнението на целите. Най-добре е предварително да, заедно с държавите членки, да се формулират целите, които всяка държава членка трябва да постигне и на тази основа да водим по-убедителен и по-прозрачен диалог и в крайна сметка да видим дали целите са постигнати или не. Така че съвместно управление, да, но реформирано, за да може да се работи по предварително набелязани цели. Този въпрос се обсъжда в комисията възоснова на опита ни натрупан в областта на съвместното управление. На четвърто място да можем да предприемаме мерки в непредвидени ситуации в наш... Мисля, че ако разполагахме с повече средства, щяхме да мобилизираме средства за подпомагане на държави членки, които са така да се каже на предната линия. Нашата, нашите възможности да реагираме бързо на извънредни ситуации много ограничени и тази политическа област е свързана с непредсказуеми събития но може да има сериозна потребност от международна защита. Последно. Искам обаче да го включа в архитектурата на просяването и това е ролята на агенциите. Тя е особено важна. Мисля обаче, че ние бихме искали да използваме агенциите в една, по, в една рамка, която е по-разбираема за гражданите и държавите членки и от парламента, като част от инструментариума на Европейския съюз. Да се съсредоточи върху, да се съсредоточим върху целите, които сме си поставили. Тоест искаме да използваме агенциите а, е, малко като изпълнителни агенции. Казвам това не в технически а, е, смисъл, но бихме искали в рамките на една програма, която обезпечава системните усилия на държава членка за по-добро управление на границите, да използваме Frontex по-голяма степен, за да бъде то, за да бъде основни източник за техническо техническа помощ за държави членки, които имат нужда от знания, подкрепа и промяна в качествените стандарти. Т.е. да използваме тези агенции е, с, стандар, с бюджет, който не е непременно по-висок, а е, те да работят по конкретни цели. Тези агенции могат да работят по прозрачни, добре определени цели, определени на политическо ниво, на ниво институции, комисия, парламент, съвет и след това те да бъдат превърнати в изпълнителни агенции. Не, нямам предвид в техническия смисъл, но те могат да предприемат действия при необходимост сега съвсем накратко, тъй като не разполагаме с време, това са основните елементи на нашия анализ за това, с което разполагаме, с което не разполагаме и което би могло да се усъвършенства. Всъщност, средствата, за които говорим, са по-близо до равнищата от 2013 година, а, не в началния етап. Благодаря. Сега искам да помоля госпожа Лебай да продължи, вземайки думата, след което ще чуем въпроси или коментари. Благодаря, госпожо председател. От гледна точка на правосъдието, бюджетът е малък, сега имаме 1 милиард за 7 години. Това е 0,1% от общия бюджет на Европейския съюз. Не става дума за големи пари. От този 1 милиард 36% са за агенциите. Знаете ги добре. ФРА, ЕФРА, Агенцията за равенство между двата пола, разбира се, Еврожуст и Агенцията за наркотиците. Много важна част от нашия бюджет се разпределя към тези агенции. Имаме и пет програми, разработвани и развиващи се от години. Имаме и политически тенденции, които така подкрепяме финансово. Важно е, че сме анализирали функционирането на тези програми. Направили сме им оценка на всичките. В резултат на е, тези анализи стигнахме до резултати, които не са изненадващи. Първо, е, доказано е, че програмите са много полезни, но също така очевидно е, че начинът по който се работи по програмите е фрагментиран, има голям брой малки проекти, трудно се управляват тези процеси. И както е при бюджета за Генерална дирекция вътрешни работи, има какво да се усъвършенства при постигането на резултатите. Работим в тези насоки за бъдеще и работим до голяма степен съгласно това, което комисарят спомена в връзка с глобалните разсъждения за финансовата перспектива. От гледна точка на допълнителни ползи, мислим в посока на подкрепа за основните политики. И също така разсъждаваме в посока към резултатите. Може би Недостатък на начина по който работим сега е, че много трудно е да се открои реалното отражение на а, отпусканата помощ. Затова а, именно в тези посоки вървят нашите разсъждения. Разсъждаваме и а, върху съдържанието. Какво е необходимо за сферата на правосъдието през едните години? Мисля, че важна потребност в областта на правосъдието е а, практическото изпълнение на политиката. Разработихме и ще продължим да разработваме цял набор от нормативни актове. В сферата на правосъдието не е достатъчно обаче да разработите акта и да го приемете. Важно е също да са на лице елементите, които гарантират прилагането на съответния нормативен акт. А това може да бъде постигнато по различни начини. Първо, чрез обучение. Това е една от целите на Стокхолмската програма. Тя отправя към нас изисквания да обучим половината юристи в Европа 600 хиляди души. Това е много важно за нас. Ако не обучите юристите, ако не, обич... не обучите съдиите да прилагат европейското право, то не се прилага добре. Мисля, че в бъдеще обучението ще бъде много важен елемент. говорихме вече за защитата на личните данни. От гледна точка на личните данни, например, в, наша, в новата рамка, която разработваме, е, ще се наложи да предвидим много по-тясно сътрудничество между органите за защита на личните данни. Те трябва да се разбират помежду си. Те са длъжни да прилагат еднообразно е, нормативните актове на основата на единно тълкуване. Това е само един пример. Е, който подсказва колко голямо е значението на обучението. Друг елемент с голямо значение е разработването на е, информационно-технологични средства. Е, пуснахме наскоро е правосъдие, електронно правосъдие. Това не е просто поредната веб страница, това е оперативна веб страница, чрез която съдебните органи могат да получат информация за съдебното минало на заподозряно лице. Това е средство за сътрудничество. Това е средство за изпълнение на редица актове в областта на семейното право, например. Така че информационно-технологичните средства е, имат огромно значение. Трети елемент през граничното сътрудничество в областта на правосъдието темата е с възлово значение. Имаме предвид тук правосъдие в по-широкия смисъл на думата като справедливост. А, да кажем, а, системата за изпращане на предупреждение за а, деца, които се издирват. Те трябва много бързо да бъдат намерени. Значи, е, трансграничното сътрудничество също е с ключово значение за е, бъдещето. Е, друг важен момент. Хубаво е да давате права, но е добре гражданите и да знаят за тях. Трудно е да си упражните правата, ако добри, дори не знаете какви са те. И тази година за нас Едно от направленията на работа със сигурност ще бъде да преориентираме програмите на Генерална дирекция правосъдие именно в тази посока. значи по това работим, а по отношение на постигнатите резултати, както казах, имаме пет програми. Бихме искали всичко това да бъде упростено и евентуално да разполагаме само с една програма, в която да бъдат съсредоточени всички политически приоритети, тематични приоритети, по които работим, основни права, гражданско правосъдие, наказателно правосъдие. И бихме искали също по-ясни и отчетливи да са резултатите за получателите на парични средства като помощи бих е казала, че е, в момента е, доста сериозно преработваме начина по който отпускаме средства, сериозно мислим за това към какви теми следва да насочваме средствата, които ни отпускат бюджетните органи. Благодаря. Благодаря. Ние говорим за много малка част от общия бюджет на Европейския съюз, макар че е, сферата се развива бързо и зная, че тя е, ще постави пред нас този фундаментален въпрос. Е, как е, да осигурим средства за удовлетворяване на растящите потребности? Вярно е също, е, че е, кризата в, на северния бряг на Африка е, е обезпокоителна и е, трябва е, да, ползв, да ползваме много по-гъвкави средства, за да можем да откликваме бързо на подобни е, критични моменти. Господин Алваро, госпожа Келер. Господин Алваро беше пръв. Господин Алваро и след това ще продължим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите двама гости за. Е, изчерпателните им изложения. Говорим за многогодишната финансова рамка общо взето. Затова е, е добре да знаем детайлите на а, а, програмите, но ние се опитваме да изградим абстракции. Комисията ШУР разисква днес тази тематика в три конкретни параграфа. Като че ли сред колегите от бюджетната комисия няма достатъчно разбиране за значението на тази сфера. Гледам доклада на господин Гарига. Той се отнася за цялата многогодишна финансова рамка. И е, съвсем ограничено се засяга сферата на правосъдието и вътрешните работи. Но е, много се радвам, че това, което ние планираме да направим, е, съответства на казаното от комисаря. Тя беше и в Страсбург. Е, много смисъл има в това да сведем няколкото фонда до два. Също така, смислено е в заглавието да се включи някъде е, европейската политика на добросъседство, защото много от програмите са взаимно свързани, особено като говорим за Северна Африка. Имаме доста програми по линия на европейското добросъседство, които се изпълняват там. И за това не е излишно това да бъде преместено под ведомството на правосъдието и вътрешните работи, защото европейската политика по добросъседство винаги има отражение върху ставащото вътре в Европейския съюз. Нали, да кажем, по убежището и беженците работим с Русия, с Литва за мрежите, за потоците, работници и въобще движещи се лица. Така че има смисъл заглавието да в тази статия да се включи Европейската политика по добросъседство. Това е раздел 3. Е, има смисъл да се предвидят средства и в раздел 2 гражданство, култура, комуникация, свобода, е, правосъдие и вътрешни работи. Е, сега, това е малко срамно, защото от целият бюджет само една трета отива за граждани. Но тук, ако се съгласят колегите, това е положителна бележка на господин Гарига. Не знам дали няма в бъдеще да трябва да имаме само един раздел гражданство, където да влезе всичко. Но добре е да направим разграничение между комуникация и използване от една страна, но от друга страна да, да отделим правосъдие и вътрешни работи, защото това си е просто друга опера. Аз е, е, ще ви подкрепя във вашата работа и се надявам, че при изготвянето на доклада ще стигнем до аналогични изводи. Сега работим по измененията. Така че е, и аз е, приветствам идеите по отношение на доклада на комисията ШУР. Ще вземем предвид това, което е важно за Либе, но имайте предвид, че и държавите членки имат думата. Ако те са на различно мнение от нас за многогодишната финансова рамка, тя просто ще тръгне в друга посока. Затова се надявам, че трябва да има раздели в бюджета така както са сега, да не правим всичко в един общ кюб гражданство и в раздел трети сега да добавим и европейската политика на добросъседство първо, защото има много сериозни допирни точки, второ, защото ще спестим разходи. Благодаря, госпожа Келер. Благодаря. И аз слушах с голям интерес и имам няколко въпроса. Първо, съвместното управление комисаря Малстрион каза, че смята да разшири приложението на съвместното управление. Вие казахте, че искате да го реформирате. И аз бих искала да знам в кои области искате да има съвместно управление. Това въжи ли за външната, за външния аспект? и въобще към кои, в кои области искате да приложите тази идея. Интересно ми беше да чуя това, което казахте, включването на външно измерение към трети раздел, вътрешни работи. Разбирам, че не можете да използвате средства за защита, средствата за развитие защита на европейските интереси. Много от колегите на Европейската комисия казват, че всичко е в интерес на страните получатели. Всъщност става дума за спиране на миграцията към Европейския съюз. И няма кой знае колко общо с премахването на бедността. Как обаче смятате да постигнете това? И бюджетен ред при функция 3, какво ще включва този ред, може би тематична програма миграция вече няма да съществува или как ще се реализира на практика? Вие говорихте за спогодбите за реадмисия и финансирането по тематичната програма. С други думи, вече нямаме нужда от нея. И каква ще бъде вашата стратегия за изразходване на тези средства за външното измерение, като имаме предвид новата ситуация в Северна Африка. До сега тематичната програма се използваше за сътрудничество с полицията, граничните служби. Ще извлечете ли някакви нови заключения в резултат на революцията в Северна Африка? И един последен въпрос. Двустълбовата система един фонд за миграция и един фонд за сигурност и граници. Какво е предимството тук? Освен опростяването. В миграционния фонд все още ще има фонд за бежанци, за фонд за интегриране на бежанците и фонд за връщане. Това, не, това са различни неща. Бихте... Интересно ми е да чуя с какви доводи ще ни убедите. Господин Бозотил. Благодаря. Най-напред ще благодаря на двамата оратори за чудесните изложения, а и за много откровения начин, по който се захващат с сериозните предизвикателства. Почти съм, напълно съм съгласна с казаното от тях. Мисля, че то е чудесна основа за по-нататъчни действия. При всички случаи, нека да кажа това, което смятах да кажа. Първо, бюджетът трябва да съответства на нашите идеи. Може би това е, ще, ще трябва да разгледаме своите идеи, така че вместо да тръгнем от функциите, функция 1, 2, 3, 4 и по-нататък, можем да преосмислим своите идеи, своите виждания, в каква посока искаме да върви Европейския съюз. Заместник председателя Рейдинг каза пределно ясно, че следващия голям проект на Европейския съюз ще бъде съюза на гражданите. Това е идея, това е дългосрочното виждане. Имаме ли средства за, това, за тази идея? Защото ако днес са предвидени 1% е, за правосъдие и вътрешни работи, 1% от целия бюджет е, не съответства на тази идея за съюз на гражданите, като следващия голям проект след е, единния пазар. В тази връзка Стокхолмската програма до каква, в каква степен се отчита, когато се подготвяме за новата многодишна финансова рамка. Понякога имам впечатлението, че взимаме решението за Стокхолмската програма, планът за действие, но нещата спират до там. Може би ние изпълняваме части от тази програма, но не съм сигурен доколко се отчита и аз искам вашето пояснение и уточнение. Следващия въпрос. До каква степен ще съответства бюджета на конкретните ни политики? Ще ви дам конкретни примери. Фронтекс. Днес гласувахме за Фронтекс. Решихме, че Фронтекс трябва да има правомощията да закупува или взима под найем свои собствени съоръжения. Ако искаме тази агенция да има правомощия да закупува съоръжения, дори ако става дума за минимум активи, разходите очевидно ще бъдат огромни. Планираме ли от сега в каква посока да се движи Фронтекс по отношение на активите през следващите 5 години. Както знаем, мандатът на Фронтекс ще бъде преразгледан през след 5 години. По отношение на агенциите искам да попитам дали агенциите, особено в областта на миграцията, трябва да имат правомощия върху средствата в областта на миграцията. Сега имаме 4 фонда и имаме някои агенции като Frontex и сега и Язо, които са специализирани в областите, за които са предназначени тези фондове. Или не трябва ли Frontex да играе роля в фонда за външни граници и начин по който се изразходват тези средства? Не съм сигурен, че днес Фронтекс играе роля. Или поне от това, което аз знам, също и за Язо. Днес имаме Европейски фонд за беженците, но като имаме предвид специализацията която се очертава в бъдеще, ще бъде очевидно полезно тази агенция да може да участва в споразуменията за многодишните програми, съставени от отделните държави членки. И накрая определено оценявам казаното от господин Мансервиси за извънредните ситуации по очевидни причини. Мисля, че в новата финансова рамка ние трябва да предвидим финансиране, достъпът до което да е лесно при извънредни ситуации. Но това не е достатъчно. Трябва да се занимаем и с необходимата солидарност след извънредната ситуация. Да вземем за пример Гърция – може би днес не можем да говорим за извънредна ситуация, но независимо от това трябва да говорим за солидарност с Гърция, защото последиците от броя на мигрантите, които многократно надвишават капацитета на страната, се усещат. Така че да, за това, което казвате за извънредните ситуации, но то не е достатъчно. Имам... Много имам да кажа, но нямаме време и ще спра до тук. Господин Папа Николао. И след това госпожа Зданока. И е, на нашите гости, на нашите оратори. Всъщност, те са много искрени, кристално ясни позиции заявиха, за което им благодаря. И също време да е тъжно, че тази точка е последна в дневния ред. Може би това попречи на някои колеги да дойдат тук, за да се включат в обсъжданията. Искам да попитам нещо елементарно, банално, но, както каза един колега, той е обобщаващо. Наистина, трябва нашите програми, нашите фондове да бъдат направени по-лесни за използване от държавите членки и от гражданите, да знаят какво трябва да направят. От друга страна обаче, в настоящия период имаме фондове, които се ползват лесно. То фонда ТЕН. and clear what it's... Това е съвсем конкретно насочен фонд. За 2011 година комисията ми казва, че за Гърция са предвидени 25 милиона от а, фонда а, за връщане а, с цел връщане на лица, които нямат право да пребивават на територията. Докато, доколкото знае, в момента гръцкото правителство отчита само 800 хиляди изразходвани. Въпросът е. Има ли начин вие да помогнете е, на държавите членки за освояване на средствата? Как да направим така, че всички планове и стратегии, с които разполагаме, в крайна сметка, да бъдат от помощ за държавите членки? а, така че те да могат да освояват средствата. Мисля, че това е изключително важно. Разбира се, вие казвате, че средствата, които са заделени процентно, са доста а, малко, а, но средства някакви има и дори те не се изразходват пълноценно от тези държави членки, които имат повече потребности от други. Благодаря, госпожа Жданока. Благодаря, госпожо председател. Ще се опита да, да се изкажа кратко като последен оратор. Искам само да взема повод от казаното от госпожа Келер и госпожа господин е, Бусотил за фондовете. Чувам днес е, че идеята е да а, е, а, има известно намаляване. Аз бях сред онези, които на времето не искаха фондовете така да се раздробяват, а, обаче бях малцинство. Например, аз не исках да имаме отделен орган за равенство на двата пола. Нашата идея беше тази дейност да се впише в Агенцията за основните права. Но опонентите ни бяха на мнение, че след като имаме два общи фонда, има а, опасност а, конкретни въпроси да ни обегнат. Нали, просто необходимо е да се създават отделни части на програмите, отделни подпрограми, отделни органи, за да не стане така, че пропускаме някоя тема. Вие какво а, смятате по въпроса? Не трябва ли да се направи някакъв анализ? А, за да. А, защитите позицията си. Е, работите ли по въпроса? Как въобще ще се обосновете? Преди да дам думата на генералните директори, е, нека и аз направя някои коментари. Както виждате, някои от нашите членове тук са членове и на комисията ШУР. И е, много е, сме благодарни за това, че ни подсказахте доводи, които можем да използваме в дискусиите там. И ясно е кои са сферите, е, в които се нуждаем от повече средства. Но е, това е част от а, общите заделени средства в рамките на следващия бюджет. Това е и борба на Европейския парламент. Ние се опитваме а, в следващата финансова рамка да извоюваме допълнителни средства. Ясно е, че изпълнението на стратегията Европа 2020, изпълнението на Стокхолмската програма и на плана за нейното тяхното прилагане, като се имат предвид и растящите потребности, различните критични моменти, ще ни трябват повече средства. Съветът оказва съпротива той иска да замрази бюджета и да го намали, камо ли да го увеличава. И мисля, че в това отношение комисията е естествен съюзник на парламента. Говорим за целия бюджет. Нещо, което сме обсъждали неколкократно, е а, е, ползата на общо европейско ниво, но вие засегнахте този въпрос и това, което казвате, е а, е, много полезен довод. Това, което правим, а, е, произвежда допълнителна полза на европейско ниво, наистина. Съгласна съм също, че е необходима повече гъвкавост. Мисля, че имаме а, обща подкрепа а, за такава двустълбова система, а не да се раздробява работата а, и бюрократично да се насочват средствата към множество на брой малки фондове. Аз лично бих подкрепила финансови схеми, които са в много по-висока степен ориентирани към резултатите, насочени са към постигане на ефект. също така трябва да видим къде е възможна по-голяма координация. Някои колеги говориха за външното измерение. Значи, ако говорим за сигурност, външното измерение е, е, е изключително е, важно. Е, нали, Европа като глобален е, участник е, в световните процеси е, трябва да разполага с необходимите средства. Е, но все пак трябва да помислим за е, повече синергия, е, за повече съчетаване на усилията, така че. Е, в следващата финансова рамка да има повече възможности за реагиране на критични ситуации. Сега, визията е ясна, но при следващия бюджет има един тежък момент. Стратегията стратегията а, за 2020 година. А, тя до някъде съвпада с политиката в областта на развитието, Стокхолмската програма и плана за изпълнението. И тук трябва да осигурим необходимото съчетаване. Благодаря. Ще ви помоля за коментар по тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за бележките и за коментарите. На 8 април сме организирали конференция, е, на която да навлезем в дълбочина е, на, по тези въпроси, не само с Европейския парламент, но и с представители на гражданското общество и други ще публикуваме и консултационен документ. Събираме информация, събираме мнения, становища. Ето защо аз бих насърчил всички, които желаят да участват, да участват. И много е полезно да се проведе един семинар, за да разгледаме проблема в дълбочина в рамките на процес, осъществяван от комисията. Започваме с бюджетен преглед, за да поставим всички тези въпроси в контекста на бюджета. Второ, необходимостта в момент на криза да се съсредоточим върху най-важните приоритети и върху онова, което е най-уместно да се осъществява на ниво Европейски съюз, за да опозотворим най-добре наличните ресурси. В този дебат се поставя въпроса за добавената стойност на Европейския съюз. Мисля, че не бива да забравяме и това, което някои казват за високите разходи, с които е свързано неучастието на Европейския съюз. Основният парламент, разбира се, ще играе голяма роля. Държавите членки, разбира се, също. И сега, какво правим в този контекст? не се занимах с някои основни въпроси, тъй като те излизат извън рамките на нашите правомощия. Например, институционалната рамка, Лисабонския договор изгради, доизгради така, наречената, е, така наречения общностен подход, така наречената общностна политика, с всички процедури за вместо взимане на решение, квалифицирано мнозинство и така нататък. всичко това трябва да се има предвид, когато говорим за идеите и инструментите, с които да ги реализираме. Сега за конкретния въпрос по политиката за съседство – в момента голяма част от европейската политика за съседство е, обръща внимание и на много от тези въпроси. Може би е, трябва, ако решим, че е по-добре да се прехвърлят въпросите в е, друга функция, всичко това е въпрос на метод. Но при всички случаи средствата трябва да са системно свързани с целите на политиката по вътрешни работи. Доколкото знам, аз прочетах доклада на господин Лопес Гаридо. Няма съмнение, че ще се водят оживени дискусии за окончателната структура е, там сигурно ще се направи раздалечение между вътрешен и външен аспект, което е разумно, за да има по-добро взаимодействие. Но няма съмнение, че тази политика трябва да бъде по-тясно свързана с нашите потребности. Що се отнася до въпроса на госпожа Келер за съвместното управление, не се прави разлика между повече съвместно управление и реформа. Аз е, това, което исках да кажа е, че ни трябва повече съвместно управление, но не по стария начин. Всъщност, е, е, традиционното съвместно управление е свързано с разпределение на, за, на задачите. Само, че тук трябва да направим връз, по-ясна връзка и с целите. Следователно, съвместното управление не е толкова отчетливо свързано с целите. Аз мисля, че ние трябва да осъществим реформа, за да предвидим и роля на държавите членки. Що се отнася до външните дейности, отговорът ми е не. Външните дейности трябва да се основават на нашите потребности, за да можем да подкрепим определена дейност. Съвместното управление насочено към намаляване на фрагментарността и засилване на политиките на ниво Европейски съюз да се постигне определена цел. Второ, къде да бъде включен бюджета за външните дейности и дали тематичната програма ще изчезне. От наша гледна точка, тематичната програма не бива да изчезва. Както казах, миграцията и развитието са и въпрос за политиката за развитие персе. Тук има очевидни предимства за Европейския съюз. Целта не е да изчезне тематичната програма, а да допълним двата блока с нещо, което не е посветено на политиката за развитие, е свързано с нашите потребности и прогнозите за нашата вътрешна политика, които в крайна сметка трябва да станат съвместими. Защото не би трябвало да има конфликти, такмо обратното. Ето защо важното е че ситуацията в момента не е удовлетворителна, тъй като инструментът с ориентиране повече към развитието ни трябва да ги запазим, но трябва да сме в състояние да осъществяваме дейности, които не са свързани с развитието, но са в наш интерес, за да можем да е, изпълняваме своята политика в областта на външните дейности. Третия въпрос за е, двата стълба и предимствата им. На първо място, упростяването вместо 4-5 правни основания можем да ограничим критериите до 2. И това съвсем не е малко предимство. Второ, мисля, че можем да обърнем повече внимание на синергията. В действителност хората не програмират дейностите си само въз основа на фондовете. Когато говорим за интеграция на местно ниво, знаете това много по-добре от мен. Говорим за цели, които могат да се съчетават. Жилищна политика, преподаване на езици, подобряване на уменията за економически цели – изграждане повече солидарност изближаване в дадена общност. Всичко това може да се управлява много по-добре при наличието на интегриран инструмент. И ако това може да се програмира по различен начин, толкова по-добре, защото ние смятаме, че реалността са фондовете, а реалността са целите фондовете трябва да бъдат по-лесно достъпни, за да се осъществи тази синергия и координация. The question of uh, the absolute amount 1%, well, I believe is not enough, I mean 1%, but I don't want to say... Не искам да кажа, че имаме нужда от 10%. Ние трябва да постигнем съгласие по целите, по добавената стойност и мисля, че трябва да uh, увеличим сумите, както казахте, виждането, приоритетите, инструментите. Ето защо ние отправяме това предложение за приоритети. Работим по сумите които, и количествата, които според нас са, са по-големи. Стокхолмската програма е напълно отчетена но тя е, е свързана с определен срок. Тя ще приключи в края на тази финансова рамка. Така че, ако правим анализ на това, което правим, което е вероятно да правим, а също така и засилените компетенции и засиленото европейско измерение на програмите, и, и така че Стокхолмската програма да, но трябва да погледнем и отвъд нея. Агенциите. Фронтекс, ЕАЗО. E Съгласен съм. Много се радвам, че парламентът е а, взел решение за Фронтекс и придобиването на активи от негова страна. Аз обаче смятам, че трябва да помислим а, за това как агенциите да се превърнат в инструменти за политики, за които вече е било взето решение ние имаме системна потребност да подкрепяме страни, които имат които се натъкват на кризи, извънредни ситуации. Е, Гърция, е, Малта. Мисля, че такава една програма може да бъде поверена на Фронтекс бъдещите програми за презаселване, те също така могат да бъдат подкрепени от ЕАЗО. Аз обаче искам да кажа следното. Нека да направим нещата така, че да ограничим раздробяването. За, за да е ясно, че Европейския съюз носи ясна, отчетлива отговорност. И да се знае, че това е добавената стойност на Европейския съюз. Понякога дейности се осъществяват от комисия, друг път от агенция, но в крайна сметка става дума за Европейския съюз. Що се отнася до извънредните ситуации, да, но връзка трябва да бъде с бъдещето, а не миналото. По-нататък, как да работим с държави членки, които не освояват средствата това е част от нашата дейност. Резултатите не са напълно удовлетворителни. Голяма част от средствата не се освояват и това въжи не само за Гърция. Очевидно някъде има проблем. Има Гърция, както не е, е единствената може би поради наличието на бюрокрация, раздробеност и трябва да обединим усилията си, за да намерим решение. Е, често се случва да предлагаме чудесни идеи е, за това как е, да направим гъвкавостта по-негъвкава. По отношение на сигурността направихме оценка на програмите. По миграцията и обежището ние обединяваме натрупания опит, елементите в закона за оценка, кой, доклада за оценка, който по закон ще бъде представен в края на годината. Също така провеждаме допълнително изследване, е, за да обосновем и да подплатим това, което казваме с конкретна оценка. Оценката обаче идва след предложението.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 фактори извън правосъдие и вътрешни работи. Това е въпрос, който трябва да се решава от комисията. Всички ние трябва да се научим да работим по по-интегриран начин. Регионалните фондове подпомагат осъществяването на дейности, за които ние и не подозираме. Трябва да има повече координация с фонда за заетост, а и с други фондове. Ако това стане, ефективността ще е много по-висока. Ние искаме нашите предложения да не бъдат записани като някакъв отделен списък, а да бъдат свързани и с други политически области. Разговарям с други колеги от други области, защото смятаме, че взаимодействието ще доведе до по-добри политики и по-доброто им изпълнение. Мисля, че парламентът може да помогне комисията тук. Благодаря ви, госпожа Лебай. Благодаря. Искам да се върна на а, няколко въпроса, в частност а, този, който бе поставен за гражданството от господин Бусотил. Мисля, а, че а, тази проблематика а, за нас има огромно значение с оглед на бъдещето. Както казвате, заместник-председателя Рединг много интересно, много, с много интерес следи тази тема. Това е нещо като червена нишка в цялата работа на комисията. Но вземаме ли предвид всичко това в нашата работа? Естествено. И то в няколко аспекта. Казвам, че е, трябва да знаят гражданите правата си. Това е самата основа на гражданството често пъти а, сме правили ценни неща, а, за които хората не подозират. И като не знаят правата си, те нямат и никаква възможност да ги упражнят. Това със сигурност е един от първите елементи, един от, една от първите предпоставки хората да осъзнаят правата си. Втора, второ, трябва политиката да подлежи на изпълнение. В правосъдието доста от нашите политики са пряко свързани с ежедневието на хората от люлката до гроба. Имаме актове за наследяване, правата на издръжка в случай на развод. Това са все актове, по които работим в името на хората. И то нези хора, които пресичат границите. Разбира се, това са само някои елементи, но те са показателни за това какво можем да направим с политиката в областта на правосъдието. И това, разбира се, е сърцевината на нашите разсъждения. Бихме искали тези политики и държавите членки да ги изпълняват, както е редно. Втория въпрос, вземаме ли предвид Стокхолм? Естествено, ще ви дам много съществен пример. Интегрирането и е, на идеята за Европейска прокуратура. Е, Европейският прокурор е предвиден в Стокхолмската програма. Е, ще е необходимо време за осъществяване на тази идея. Най-вероятно това ще стане през следващия финансов период, но във всеки случай ние мислим за това какво ще ни е необходимо в следващата финансова перспектива от гледна точка на Стокхолмската програма. Госпожо председател, вие споменахте синергията. Синергията е, е, ни е близка. това въжи за гражданството и нашите политики, но и редица други политики. Е, въпросът е свързан е, с изпълнението на закона, правоприлагането, е, но е свързан и с информацията, разяснителната работа. Ние работим в много тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция комуникация. това е неизбежно. Много мисъл посвещаваме на провеждането на синергии. Има много примери много случаи, е, в които сме длъжни просто да работим в тясно взаимодействие с колегите. Аз преди да поема а, а, тази работа, а, съм работила а, върху новаторството. И а, там а, виждаме съсредоточие на много различни политически инициативи. Същото е с единния пазар, същото е с гражданството. А, трудно е почти невъзможно е. е една генерална дирекция да работи самостоятелно, независимо от е, сферата на политическата и отговорност. Не можем да работим изолирано едни от други. Така че, е, наистина, синергията много ни занимава. Сега е, това всичко има, разбира се, безкрайно голямо значение за размера на бюджета за гражданството и е, правосъдието в бъдеще. Председателят, благодаря. Благодаря за подробните изложения, за това, че е, ни дадохте достатъчно доводи, които е, можем да използваме в разискванията на комисията Шуре. Е, и така, мисля, че нямаме никаква точка в рубриката е, е, разни. Приятна събота и неделя на всички. Следващото ни заседание е на 11 и 12 април.